Buongiorno colleghi. Добро утро, колеги. Трябва да започнем работа. Първата точка в дневния ред днес е доклад за решенията, взети по време на заседанието на координаторите имаше различни теми, които обсъдихме. По-конкретно системата за разпределяне на петициите бяха постъпили някои предложения от НП и либералите и съответно подготвихме една система за разпределяне на докладите – за да сте наясно с тази система, чрез която ще бъдат разпределени становищата и докладите. Що се отнася до мисиите и посещенията, решихме да разсрочим посещението в Полша за следващата година по практически и политически причини. Секретариатът предложи посещение в България през юни – така че проекто програмата скоро ще бъде подготвена. Що се отнася до посещенията във Франция и Италия? Обсъдихме възможните решения и след а, лятната вакансия ще разработим по-реален план. Бе отправено искане за съчетаване на посещението в Италия с посещения в Рим и кампания. Социалистите ще преценят как ще се развият нещата там. Имаше една заявка от ТНП за пътувания до Германия. Първата възможност бе да се срещнем с министрите в Берлин, да посетим Бундестага, да говорим за Югендамт. И второто предложение – бе да посетим район, пограничен район с Чехия, тъй като там са поступили петиции. На трето място ставаше дума за едно проучване, което е прието от координаторите, одобрено е от тях – и във възможно най-кратки срокове ще придобие официален вид. Освен това имаше едно предложение от господин Босотил по устен въпрос. Ще бъде раздадено на депутатите. Що се отнася до Гендант – Връщам се на този въпрос, тъй като той е важен. Постъпиха много петиции по него. И вчера се обърнахме с искане към секретарията да изготвят списък на всички петиции, достигнали до нас, а, също така и по време на предишния мандат на парламента, за да имаме един обзор на всички петиции, които са поступили по този въпрос, да разработим единен подход секретарията ще се заеме с тази задача. Проведохме и обсъждане за Фамагуста. Решихме, че е наложително да има последващ доклад след посещенията на членовете на комисията в Кипър. Председателя бе там миналата събота и неделя и бе задържан от търкишки, турските въоръжени сили. Това си е отделен въпрос, разбира се, но решихме да продължим с дискусията по тези петиции и ще се постараем да направим една анкетна комисия за Кипър, да преценим как се развиват нещата на място Социалистите и НП поискаха да изпращаме своето одобрение по електронна поща, когато приемаме дневния ред. Това ще бъде направено и това бе моя обзор на заседанието на координаторите. Минаваме към 17-та точка от дневния ред. Э, das eine, was die Tagesordnung betrifft. Съвсем накратко Бих искал да поговоря с колегите координатори, за да подобрим организацията. Дневния ред често го получаваме твърде късно. Тук не се притеснявам толкова за петициите, а за това кои от вносителите ще каним, за тях е скъпо нужно им е време и понякога се притеснявам, че понякога каним а, вносители, а това се оказва безсмислено. Затова би било хубаво колегите да седнат заедно с а, секретарията, за да можем да организираме а, присъствието на вносителите по един смислен начин по време на заседанието на комисията взехме решение за господин Виланд. Става дума за австрийска петиция. Решихме, че ще има устен въпрос. Ако официално е взето решение, няма нищо лошо, но нямам спомен дали сме гласували тази точка в дневния ред. Ако сте го направили, нямам възражения все пак не постигнахме окончателна съгласуваност по време на срещата на координаторите. Задавам въпрос за яснота. Комисията си има свои суверенни права. Тя е отделна от координаторите. Така че беше прията тази точка единодушно. Това няма нищо общо с координаторите. И сега продължаваме с 17-та точка, петиция 1447. Във връзка с съвета за защита на природата и вноса на кожи и месо от кенгура. Вносителят на петицията не може да присъства днес тук. Господин Кройцман, който е докладчик от комисията ИМКО е тук и той ще ни запознае с позицията на комисията. Имаме и представители на австралийските власти, представители в Европейския съюз. Първо думата има господин Кройцман. Vielen Dank, Frau Der ausschuss hat благодаря ви много, госпожо председател. По молба на вашата комисия, нашата по вътрешен пазар и защита на потребителите разгледа петицията за вноса на кожа и месо от кенгуру и разгледа дали това е в правомощията на комисията ИМКО и дали следва да предприемем законодателни мерки, за да се ограничи или забрани вноса на тези стоки, било то хранителни или не вноса бе разгледан от гледна точка на безопасността на храните не е част това от нашите официални правомощия. Ние сме отговорни за функционирането на вътрешния пазар. По мое мнение, достигнах до заключението, че забраната на търговията с продукти от кенгуру или а, происход от кенгуру не представлява бариера пред търговията. Ние нямаме никакви пречки свързани с това и не виждаме това да стане значим проблем, предвидим проблем в бъдеще. Службите на комисията посочиха, че няма никъде разпоредби в Европейския съюз, които да представляват пречка пред търговията и това се основава на цялостно изследване сред държавите членки. Следователно изглежда, че нито една от държавите членки към момента няма подобни мерки, нито има намерение да въвежда ограничителни мерки вносителя на петицията явно се притеснява от, по отношение на защита на околната среда, но това не е в нашите правомощия. В отговорностите на държавите членки се посочва, че явно има някои конкретни притеснения от европейските граждани. Търговията с продукти от кенгуру всъщност не е от естество свързано с опазването на околната среда. Всъщност ловуват се кенгура в Австралия, но те не са а, застрашен вид. В Австралия а, всъщност те се контролират като брой и ловът им се контролира, така че няма пречки пред търговията във вътрешния пазар към момента и няма план за каквито и да било такива мерки Европейските граждани имат поглед върху европейската ситуация. Към момента няма план за ограничаване на търговията и няма план за законодателни мерки. Както казахме, носителя на петицията се притеснява по отношение на защитата на животните. Затова а, ние огледахме законодателството в Австралия, дали по някакъв начин лова на кенгуру би могло да попадне в нашите правомощия. От 1985 година търговското ловуване на кенгуру се регламентира от кодекса за практикуване на хуманно отношение към кенгурата, когато те се ловуват. Това е свързано и с настояванията на групите за защита на животните в Австралия, които са настоявали за хуманно отношение към животните и това в момента е така. Най-важните организации за предотвратяване на жестокости към животните са провели независими изследвания и са достигнали до заключението, че кодекса е доста стриктен и напълно се спазва. Затова притесненията на вносителя, който казва, че се използват продукти от млади или женски животни. Той твърди, че се оставят гладни тези животни или пък се убиват по жесток начин и младите кенгура не бива да се ловуват. Затова повече мъжки видове, мъжки екземпляри се ловуват – това обяснява защо само 6,8% от случаите се отнасят до женските кенгура, които носят малко кенгуру в турбата си, според статистиката, която имаме. Следователно изглежда, че търговията с продукти от кенгуру е нещо, което трябва да се разгледа от гледна точка на защита на животните, но не е проблем от гледна точка на вътрешния пазар. Благодаря ви. Благодаря ви много за отличната работа и ви благодарим, че дойдохте днес тук. Давам думата на представителя на комисията Лоренцо Делафонсе, който ще ни даде становището на комисията от гледна точка на хуманното отношение към животните. Euh, да, благодаря. Искам да подчертая, че комисията признава искането, внесената петиция, особено в а, смисълът на защита на хуманитарното, хуманното отношение към животните. Месото от кенгуру и начинът на преработка вследствие определеният начин на ловуване на кенгуру са обект и на нашата работа. Тук е позволено да се консумират продукти от кенгуру на основание на директива от 2009 година Разбира се, при определени условия, санитарни, ветеринарни и така нататък, при които тези продукти могат да бъдат внасяни. Наистина знаем всички, че има съответната служба в Комисията за хранителна и санитарна безопасност, която проведе през 2008 година проучване точно по тези въпроси в Австралия, за да се уверят, за да се уверим всъщност ние, че всички тези условия са изпълнени. Разбира се, бяха обхванати и други аспекти, не само ловът на кенгуру, а и изобщо всичко свързано с качеството на преработката и спазването на хранителните храни на хранителните хигиени и изисквания и това всичко се удостоверява със съответни сертификати, издавани от австралийските власти. По въпроса сега за защитата на животински видове, искам да ви е, подчертая, че комисията няма правомощия за контрол на хуманното отношение към животните в трети страни и това не представлява отделна клауза в е, договора, който сме подписали с Световната търговска организация по тези въпроси. Е, съответните компетентни австралийски власти се занимават с този въпрос субсидиарно, едностранно. Ние просто сме участваща договорна страна. И така комисията смята, че предложението на вносителя на петицията да се забрани вноса на кенгурови продукти от Австралия поради причини, свързани с хранителната безопасност, не е основателно. Благодаря. Грация. Vedo на certa униформа. И аз ви благодаря. Явно имаме единодушие сред различните представители по аспектите, които бяха а, повдигнати. Искам да приветствам дипломатите от Австралия тази сутрин. Искам да попитам дали някой иска да вземе думата и да допринесе към дискусията. Сега е момента да коментирате, иначе ще дам думата на колеги от комисията. Uh, Благодаря, госпожо председател. Тук се изказвам като депутат от дълги години, който е в делегацията за отношения с Австралия. Многократно съм бил там. По едно от посещенията си, признавам си, купих шапка от кожа на кенгуру трябва да го оповестя това. Трябва да си призная, че се отнасям с уважение към австралийските власти и тяхните правомощия и убеден съм, че правят това, което е надлежно. Получавал съм доста агресивни а, съобщения с лобистки нагласи, които са съвсем неуместни и затова не се отнасям с а, а, благосклонност към внесената петиция. Колегите от Имко и представителя на комисията ще се изкажат. Ще чуем какво имат и те да кажат. Но мисля, че е съвършено ясно какъв ще бъде крайният резултат от изслушването на тази петиция. Благодаря, казва председателя. Една бележка ще направя само и едно предложение. Не съм съвършенно съгласен с казаното и с това, че стандартите за хуманно отношение към животните не са част от търговските отношения. Винаги сме обръщали внимание на тази тема, защото би трябвало всички стоки, които навлизат на пазара в Европейския съюз, да са съобразени с изискванията за хуманно отношение към животните. Господин Кройцман не говори само за безопасност на храните, той спомена и за крила на животните и хуманното отношение към тях, стана дума и за ловуване и условията, при които се осъществява то. В крайна сметка, бих казал, че можем официално да отговорим на вносителя, като кажем, че не можем да подкрепим внесената петиция. Ако няма други бележки, смятам, че изчерпихме темата. Благодаря на всички, които се включиха в разискванията приключваме с тази петиция. Благодаря на всички, особено на господин Кройцман за свършената работа и за това, че бе тук и благодаря на австралийските власти. Сега минаваме към 18-та точка. Петиционе треша. 305. Това е петиция, поступила от Карла Твърдела. Носителят не е тук. За това давам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам накратко да представя трите пункта на тази петиция. Първият пункт е свързан с са картофът Амфлора, разработен, създаден всъщност по дизайн на Байесеф от 2 март 2010 година. Съответно бе обнародвано съобщение, за да се информира широката публика и за да се обяснят причините, поради които е дадено разрешението уточнява се, че картофът е създаден през 2006 година и от 2004 година всъщност се ползва в Швеция с съответно разрешение. Комисията на свой ред, след анализ на всички тези исторически, ако можем да ги наречем факти, излезе с становище, тъй като това бе нужно поради факта, че картофът съдържа ген резистентен на антибиотиците. През 2009 година в крайна сметка бе потвърдена безопасността на този хранителен продукт чрез съвместни анализи и съвместна работа с други европейски организации, работещи по този въпрос. И така, в крайна сметка, комисията раз, реши, да, реши да разреши отглеждането на този вид картоф, както и се случи през 2010 година. Тази, тази година, 2011 Отглеждането на този вид картоф ще продължи в сравнително малки мащаби в Швеция и в Германия. Това бе първия пункт. Вторият пункт е свързан с генетично модифицираната царевица от Монсанто. За момента има само един такъв царевичен продукт, Монсон Дис, наречен. От 1998 година се работи по този проект и има 150 вида, които са регистрирани в Европейският каталог по семена и растителни продукти. За момента тази царевица се отглежда в Румъния, Чехия, Испания, Португалия и Словения. И разбира се, всъщност в Испания е най-много отглеждана, тъй като 90% от царевичните насъждения са от тази царевица Мон или Мон 810. Има държави, които забраняват отглеждането, като Франция, Гърция, Унгария, Германия, Люксембург и Австрия. За момента процедурата за възобновяване, за подновяване на разрешението за отглеждане на тази царевица е висящо от 2009 година датира последното разрешение и в момента комисията изчаква становището на държавите членки относно тази процедура. И техните правомощия са свързани преди всичко с екологичния мониторинг, ако можем така да го наречем. Това е важно за нас като европейска инстанция, когато ни се наложи да разрешим или да забраним за в бъдеще отглеждането на тази царевица. Това бе, третият, това бе вторият пункт. Сега третият е свързан с отрицателното въздействие, което би могло да окаже геномодифицираното селско стопанство върху традиционното такова. Този пункт понякога се нарича съжителство или съвместно отглеждане – което за Европейската комисия е от изключително значение, тъй като за момента наистина съществуват различни видове земеделие. Въведена е специална система за етикетиране, което да позволи информиран избор по въпроса. и през юли миналата година комисията прие нова препоръка относно съвместното съществуване на тези различни видове земеделие Нещо, което безспорно ще позволи държавите членки свободно да направят своя свободен и информиран избор от това, кое замеделие да практикуват. Благодаря. Грация. Благодаря, госпожа Окен. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на датски. Много съм изненадана, че комисията не е реагирала въобще на тези няколко скандала, които бяха разкрити по отношение на конфедеративните интереси. Ръководството на Европейския орган по безопасност на храните се състои от хора, които са тясно свързани с бранша Монсанто и така нататък факта, че нищо не е направено, просто са отстранени от ръководството, а пък те все още са си там, те всъщност дори не са обвинени в конфликт на интереси, защото не са били хванати на местопрестъплението. Но правилата са ясни. Ако въобще съществува шанс за конфликт на интереси, тогава хората трябва да бъдат отстранени. Те си стоят с едни ангелски физиономии, обаче те е, все още са с единия крак в хранително-вкусовата промишленост. Не би трябвало въобще да получават тази работа. Имаше няколко скандала миналата година. Европейския орган по безопасност на храните наистина е замесен е, и наистина е, се е вкопал общо взето казано в индустрията и мисля, че ние трябва да отхвърлим тези възможности. Има още два казуса с производство на генномодифицирани организми. Ще продължим да разглеждаме тези казуси и трябва да се уверим, че правилно се регламентира и а, преценява работата на Европейския орган, за да може да имаме доверие в него. Но в момента този орган не е такъв, който може да имаме доверие. Искаме и Комисията по околна среда към парламента да направи своята оценка. Комисията използва делегирани актове според Лисабонския договор, а ние тук в комисията, парламентарната комисия, представляваме европейските граждани. Ние сме онези, които а, сме натоварени с благородното дело да се уверим, че гражданите имат достъп до нас и всички онези разкрития, които са достъпни само за тесен кръг, трябва да станат и тяхно достояние. Държавите членки също искат а, повече информация по тези въпроси, но хората така или иначе не получават тази информация. Ние получаваме информация, че един след друг ръководители на Европейския орган по безопасност на храните са а, участници все още в бранша, в индустрията, БАСФ, Монсанто и така нататък. Трябва наистина да се уверим, че има пълно оценяване на оценката на Европейския орган и да ни им се дават толкова големи правомощия да авторизират това и онова, както току-що комисията ни каза. И ако наистина се използват делегирани актове, това ограничава достъпа, достъпа на нашите граждани. Има много оплаквания, много жалби от гражданите една цяла поредица от казуси и просто не съм съгласна комисията да си седи тук и просто да се преструва, че всичко е наред. Да казва, че това е процедурен въпрос и така нататък. Госпожо председател, искам да сме сигурни, че на това ще бъде сложен край. Това е скандал и то огромен скандал, комисията трябва да търпи критика. 2010 година имаше толкова много случаи. Аз имам тук един общ преглед на всички скандали. Един след друг идваха тези скандали, а комисията не е чула, не е видяла нищо, не е установила каквото и да било. Така че надявам се това да бъде взето сериозно от този момент нататък и да се отчитат притесненията на гражданите, както и резултатите от а, разследванията, които са проведени. Не знам дали комисията не е видяла наистина нищо в тези случаи, но не може да твърдите, че нещата не са били установени на място. Много са ясни правилата за а, отговаряне на условията, за да поеме човек ръководна позиция. Трябва да има пълна независимост на това лице. Благодаря. Благодаря, колега Окен. Разискванията очевидно навлязоха и в други теми. Може би трябваше отделно да разискваме тази тема. но предварително не бе решено да обсъждаме петициите отделно, така че понякога е неизбежно колегите да навлязат и в други теми, свързани с други петиции, като Европейския орган за безопасност на храните и без... прозрачността в нейната работа и начина по който тя е регламентирана – все още няма решение по много от а, петициите, но всяка петиция трябва да бъде одобрявана по-отделно. Така че ние сме в момента на точка 18 и петицията е свързана с а, заявка за авторизация на генетично модифицирани картофи. Не, тук не ставаше дума само за прозрачност, става дума за носене на съдебна отговорност от европейския орган. Същност става дума за отговорността, а не само за прозрачността на този орган. Това е притеснително. Ние се държим все едно, че нищо не се е случило. Това, което искам да кажа, казва председателя, е, че някои от тези въпроси се препокриват. Аз не казвам, че те не са относими, но навлизат в други точки от дневния ред. Това бе всичко, което казах. Бих искал да изразя подкрепата си за председателя това, което каза Маргарет, бе по точка 19, докато 18-та точка е с малко по-различна насоченост, а вашия коментар е относим към точка 19. Независимо дали ни харесва гон, генно модифицираната технология или не, бих помолил да си дадете сметка, че в Европейския съюз имаме изключително строго законодателство за съвместното отглеждане, за наблюдението. Имам компромисно предложение. Можем да кажем, че всички, които са включени в тази процедура, организации за защита на околната среда, гражданите, всички твърдят, че трябва да имаме един общ знаменател, а именно възможността компетентните органи да преценяват какви са рисковете и Европейския орган за безопасност на храните бе избран да изпълнява тази роля. Очевидно, Европейския орган играе ключова роля и не бива да има каквито и да било намеци дори за съмнения в неговата независимост и за това, че се извършва лобистка дейност, аз заставам зад необходимостта за изследователска дейност, за преценка на рисковете, но трябва да има такава независима изследователска дейност и ЕФСА, Европейския орган, трябва да бъде независим. Онези, които се застъпват за генномодифицираните технологии и, когато Европейския орган излезе с някакъв доклад и не се защитават тези технологии, тогава започват а, дискусиите за това дали всичко е открито, дали има намеса в работата. Не би трябвало тези проявления да продължават и в бъдеще. Сега няколко думи за генното инженерство. Това е един много ужесточен дебат. Независимо от казаното от е, Европейския орган, винаги ще има някой, който да е недоволен и да твърди, че Европейския орган е взел решението, защото е повлияна от някого именно за това е изключително важно Европейския орган да бъде независим, така че имам сега едно спонтанно предложение да приключим с 18-та точка и да преминем към 19-та точка и да направим един по-задълбочен дебат за Европейския орган за безопасност на храните, тъй като това е важно. Особено когато говорим за генно модифицираните култури. Ние искахме да има европейски орган, искахме той да е независим. И трябва да обединим усилията си, за да сме сигурни, че няма никакви съмнения, свързани с дейността на Европейския орган. Иначе можем да навлезем в един идеологически дебат. Други коментари има ли, казва председателя? Извинявам се, колегата явно се опитва възможно най-усърдно да намери компромис, но тук става въпрос за ген, който развива резистентност към антибиотици. Тук не става въпрос за нещо невинно. Това не е нещо нищожно. Мисля, че ако цялата оценка се основава на това, което казва Европейския орган по безопасност на храните, всички тези твърдения срещу ЕФСА се появиха през този период на оценка. Ние все още не знаем какво е положението, но не знаем какво е всъщност условието за вземане на ръководна позиция и за носенето на наказателна отговорност. Това е въпрос на дефиниция. И през целия този период Европейския орган е замесен доста до голяма степен с а, в а, работата на индустрията. А в, с този картоф а, амфлора а, нещата са опасни. Може би а, вие твърдите за другите продукти, че са безопасни за здравето, но не и картофа амфлора. Altri interventi? Има ли други коментари? Grazie, signora Presidente. Ținând cont de complexitatea cu... Благодаря. Ако погледнем колко е сложен този въпрос и си дадем сметка, че изводите всъщност съвсем не са окончателни нито в една, нито в друга посока. И имайки предвид, разбира се, че всички сме основателно разтревожени, особено сега, след като виждаме какво се случва в Япония и се питаме какво, какви ли всъщност ще бъдат последиците от използването на ядрена енергия, имайки предвид, значи всичко това – искам да подчертая, че аз съм за подсигуряването 100%, да няма никакви съмнения за това колко са безопасни и колко са опасни всички генно модифицирани организми. Особено тук в Европейския парламент сме длъжни да използваме всички всички средства, с които разполагаме, за да направим така, щото Европейската агенция по безопасност на храните да бъде наистина един независим орган и да не търпи натиск от никого. Затова предлагам да оставим нещата на станбай, висящи, особено когато има брожение около разрешението или забраната на някой геномодифициран продукт или култура. Разбирам, че те са много економически ценни, но економиката и економическите интереси не са всичко, колкото и да са основателни. Има съмнения, които са не по-малко основателни и чието последици за европейските граждани не бива да бъдат подценявани. Затова, затова трябва да сме изключително сигурни, че когато дадем разрешение, след това няма да има последици, които да излязат вън от нашия контрол. Тук се играем с здравето на нашите европейски граждани. Затова предлагам, затова предлагам да си дадем малко време, докато нещата се изяснят. Разбира се, че разбираме натиска от страна на индустриалците от бранша и ние на свой ред трябва твърдо да оказваме натиск в обратната посока, в смисъл такъв да не ни манипулират. Нека да е ясно, Нека да е ясно, че сме отговорни хора и в никакъв случай не желаем след това, постфактум, да се окажем в ситуация, която да не можем да управляваме. Нещата за момента са неясни, нека да останат висящи. Благодаря. Е, е. Благодаря, това наистина явно е чувствителен въпрос. За това искам колегите да предложат начин по който да се справим с въпроса. Господин Яр явно щете, че можем да закрием тази петиция с някакво становище, но господин Бощинаро смята, че по-добре ние да проучим по-нататък въпроса. Мисля, че трябва да обсъдим какво ще правим. Един момент, господин Яр, ще ви дам след малко думата. Имаме още две петиции, които трябва да обсъдим, които са свързани с сродни въпроси. Някои коментари от господин Яр и госпожа Окен, Оркен всъщност са, са относими и към тези две петиции. Не смятам, че можем да вземем единно мнение, становище по всички три или по всяка по-отделно. Сега искам да дам думата на подписалите вносителите на следващите две петиции, за да могат да вземат думата. Господин Брайан Джон има думата по две отделни петиции, които е внесъл. Благодаря. Благодаря за тази възможност отново да се изправя пред вас. Става дума за петиция 0813. Загрежеността ми е породена от това, че а, комисията в Европейския орган, която взема решенията, в, ги взема без каквото и да бил контрол от страна на гражданите, които са засегнати от тези решения решения. Получихме уверението от комисията, че всичко е съобразно а, уредбата и когато повдигнах а, въпроса, а, те не успяха да отговорят творчески на моята критика. Надявам се, че сега ще стигнем до окончателно решение възоснова на натрупаните доказателства в досието. Последното допитване на Евробарометър показва, че общественото противо стояние на генетично модифицираните храни расте и а, има над 1 милион и 200 хиляди подписа за това срещу комиса... а, внесени пред комисаря Дали. Също така искам да посоча, че много научни изследвания са публикувани, които показват пряките и косвените резултати и влияние върху здравето на хората от отглеждането на генномодифицирани култури. Комисията като че ли е, заедно с съвета не обръща внимание на тези основателни притеснения. Европейският орган продължава да издава положителни становища, без да има изпитвания и а, на базата на поверителна информация. Тези проучвания и изследвания не могат да бъдат повторени от независими учени. Това противоречи на принципите на а, основаната научна работа. А, мненията и становищата са много благосклонни към промишлеността и онази част от нея, която се занимава с генно модифицирана а, работа. Имаме достатъчно документация по въпроса. Имаме 24 държави членки, 16 от които а, всъщност са представители на индустрията и много по-малък брой на а, организации, които работят за защита на околната среда. Така че а, становищата не можем да твърдим, че са безпристрастни. Европейският орган допуска, че сурогатни протеини могат да бъдат използвани за доказване на безопасността на генно модифицирана култура, без да се отчитат страничните ефекти, токсичността и а, други последствия. На четвърто място, нито ЕФСА, нито комисията са направили каквото и да бъде за подобряване състоянието на досиетата и също така а, не отчитат това, че се нарушават правилата за поверителност от страна на индустрията. Невъзможно е това да бъде проверено. На пето място комисията като че ли смята, че след като европейски орган е излязал с някакво решение, с това се приключва въпроса. Но в науката има много съмнения, много хипотези не са проверявани и що се отнася до генно модифицираните технологии, в науката има много съмнения, които обикновено биват замитани и ЕФСА никога не променя своето становище, след като веднъж обявила някаква култура за безопасна. Всички научни изследвания, които се съдържат в досиятата, също така трябва да отговарят на стандартите на кодекс. Но така или иначе, все още е твърде кратко времето на изпитванията, за да се докаже токсичността нови а, насоки са разработени, които позволяват на някои от заявителите да не бъдат подлагани на какъвто и да било контрол за безопасността. Сега а, минавам към моите искания за предприемане на мерки. Мерки не са предприяти до тук, затова с най-голямо уважение моля комисията да обърна внимание на следните предложения. На първо място, моля да бъде записано, че парламента ще настоява Европейския орган да се реформира, за да се преодолее ефекта на върху въртящите се врати. На второ място, моля да бъде записано, че всички научни изследвания, съдържащи се в досиета, трябва да са прозрачни и да могат да бъдат удостоверявани по независим начин и в писмен вид да бъде давано потвърждение, че генетично модифицираните продукти трябва да отговарят на изискванията и да има осигурен достъп до проведените изследвания и референтните материали да бъдат подлагани на процес на преценка, защото това ще повиши общественото доверие. На трето място може да бъде окоръжавано по-голямата съпричастност на държавите членки в оценките и когато има несъгласие или неяснота по отношение на безопасността, то тогава принципа на предпазливост да бъде съблюдаван. Благодаря на комисията, че позволи тази петиция да бъде внесена и с най-голямо уважение ви моля най-внимателно да се запознаете с нея. Благодаря. Много ви благодаря. Мога ли да ви помоля, ако нямате нищо против, да представите и втората си петиция, защото сигурно от страна на нашата комисия ще дадем един отговор. Дали бихте могли да го направите? Да, няма проблем. Благодаря, госпожо председател. Е, председател, името на тази петиция е 436-10 от името на 13 учени, които първоначално подават този официален протест миналата година и много други, които са изразили последващото си съпричастие. И искам да ви благодаря, че мога да представя този казус. Предишната петиция е свързана с настоящото одобряване на геномодифицирани храни и сега с настоящото си предложение предлагам някои реформи от страна на комисията. Както сигурно знаете, има много притеснения по отношение на проекто а, прилагащия регламент. От самото начало на нас не изглежда, че този документ има за цел да ускори процеса на одобряване от регулаторна гледна точка, като това се основава на натиска от Съединените щати и Световната търговска организация. Също така това е стъпка към хармонизиране или синхронизиране на процедурата за одобряване от двете страни на Атлантическия океан, като се изгражда цял набор от мерки, които ще улеснят по-лесното и по-ефтино прилагане на на тези процедури. Това е в полза на многонационалното сътрудничество, но поставя риск за европейските стандарти за околната среда и здравеопазването на храни, и здравословното произвеждане на храни. Това е в противоречие с дългосрочната традиция да не се изгражда законодателство и правила от изпълнителната враз, които по-нататък да се прилагат. Мислим, че тези насоки първо ще станат така мек закон, а след това твърд закон закон и също така Европейския орган играе неправилната роля в европейската политика. Основните ни притеснения са в приложението към този документ. Те са изразени в писмото ни от феврари 2010 и най-последната ни петиция от април 2010 всъщност искаме да кажем, че нашите притеснения, подобно на много други НПО-та, не са променени въпреки отговора на комисията и ЕФСА. ЕФСА също така признава, че ще има голяма роля на преценка след приемането на новия регламент. Тази тези правомощия на преценка ще бъдат обект на много тълкования и много последствия при одобряването на ГМО. Ако това се включи в закон, а и този закон след това се приложи или не се приложи от закон като ЕФСА, без това да става с намесата на индустрията и всичко да става с предпазни клаузи по, по, по отношение на тези ГМО-та, тогава всичко е наред. Но ако не, тогава гражданите могат да се притесняват. Тук се вземат предвид концепциите за съществен еквивалент, концепцията за познаваемост и концепцията за общо приемане за безопасност. Много е важно да има оценка на риска на ГМО. Комисията също изкривява изкривява дефиницията на думата която е свързана с замърсяването и кръстосната контаминация между ГМО и не ГМО насъжденията. Комисията смятаме, че изцяло е зарязала принципа за предпазливост в смисъла на съответния регламент и е приела принципа на непредпазливост. Искаме комитета ви, комисията ви да разгледа различните проучвания, включително от университета в Бристъл, където има проучвания за хоризонтален трансфер на гени. Андрес Караско е професора, който извежда на преден план различните последици, социално-економически, здравословни и така нататък, от геномодифицираната соя в САЩ и в други държави. Е, ГМО соята се произвежда в държави, които не са в Европейския съюз, но се препоръчва да се използва за фураж вносна такава. Тогава ЕФСА трябва да обсъди преките и непреките ефекти на внедряването на тази соя. Смятаме, че това е неетично и не е правилно да бъде в закон. Според най-скорошното предложение на комисията, за забрана на ГМО на териториите на държавите членки. Смятаме, че е напълно непрактично да се налага такава бариера по отношение на политически или други основания. Комисията попада в капана, в който ако ЕФСА даде, даде някакво становище, това е края на историята. Това обаче е далеч от истината. Науката не е такава. Във всеки случай има широко недоверие в науката на ЕФСА. Има много аргументи от Корин Лапаж и нейни колеги, че има винаги научни научна несигурност и държавите членки могат да предоставят противоречиви научни изследвания, които всъщност подкрепят националните забрани за ГМО. Също така се притесняваме, че решението от 4 декември 2008 година на съвета по околна среда, приложено към настоящата петиция, все още не е приложено от ЕФСА и нито от комисията. Също така на нас ни изглежда, че комисията, подпомагана от ЕФСА, се стреми да подкопае тези решения, които са от огромно значение за човека, животните и околната среда. Много се радвам, че вашата комисия позволи внасянето на тази позиция от моя, на петиция от моя страна и колеги от Европа и ви моля внимателно да разгледате пунктовете, които повдигнах. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря ви много за изключително сбитото представяне. Сега давам думата на представителя на комисията. Не знае кой точно ще вземе думата. Моля да се разберете помежду си. Вие знаете кой за какво отговаря. Благодаря, госпожо председател. Започвам с, с становището на комисията относно генетично модифицираните организми. След това ще дам думата на колегата за становището по ЕФСА. Сега по въпроса, по моя въпрос, за безопасността на ГМО-тата и за оценката, която им се прави, за да се определи тя. Стратегията е ясно установена в международен план. застъпена и в общностното законодателство и съответно стратегията, практикувана, следвана от ЕФСА, е всъщност одобрена от държавите членки. Оценките за безопасността на геномодифицираната царевица се разписват на основание на сравнение между генетично модифицираната и генетично немодифицираната царевица. Сравнява се точка по точка, след което общата оценка се съсредоточава върху всяко едно от различията по-отделно, както и на съвкупността от тях, за да се определи евентуалната токсичност. Ето това е научният метод, който се следва. Виждате, че е достатъчно издържан. Всички изпитвания в момента са предмет на обсъждане от страна на комисията и от държавите членки от друга страна, разбира се, с участието и на ЕФСА. Каква е, е целта? Целта е да се разпише регламент, където да се упоменат отделно една по една всички стъпки, които трябва да се предприемат преди да се издаде разрешително за отглеждане на въпросното ГМО или не. Това отговаря и на засилените изисквания от страна на потребителите, на консуматорите, всички изпитвания, всяка една контролна операция се провежда по съответна процедура. Даже дори в момента ЕФСА разписва и нови процедури по-специализирани, тъй като до сега ползваните приемно-предавателни протоколи, ако можем така да ги наречем, са общи, с международен характер, а нашите ще бъдат по-специфични и по-стрикни. И ще включват ще, ще включват изпитванията за токсичност в рамките на 90 дена. Разбира се, ЕФСА е стартирала и едно опитване, допитване до общественото мнение – за да могат да бъдат взети предвид е, становищата, гледищата на всички социални партньори. От друга страна се водят преговори с 27-те държави членки, съветвани по тези въпроси от съответната местна организация или агенция по тези въпроси. Втория пункт по който искам да взема отношение, е публичния достъп до документацията. Документацията, да била тя поверителна или не, е достъпна както за всички държави членки и техните научни комитети с съвещателни функции при взимането на такива решения, както и достъп до тях има самата ЕФСА. Още от началото на оценъчната процедура всички държави членки биха могли да консултират каквато документация сметнат за необходима преди да вземат крайното решение. В всички документи, разписани от ЕПСА, се включват специални приложения, където се отразяват аргументите, бележките, особените мнения на държавите членки по време на преговорите по време на издаването на разрешение след е, обнародване на решението на ЕФСА, гражданите имат право да изразят отношение, когато това отношение е научно подплатено. ЕФСА съответно на свой ред следва да отговори на отправените към нея бележки. Това е всъщност крайната фаза от този обществен дебат, от този, от тази обществена обмяна на мнения. Наистина, важно е да ви дам една практическа подробност, а именно, че утре започва дебат относно прозрачността в процесите на оценка на риска, особено когато става дума за хранителни продукти с животински характер и тяхното въздействие върху околната среда. Този дебат е организиран от комисията и може да бъде и ще бъде излъчван пряко по интернет. Това беше всичко, което имах да ви кажа относно безопасността на продуктите. Сега давам думата на колегата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Да е заявена загриженост за управителния орган на Европейския орган и научните съвети към него. Искам да обясня как се сформира този управителен съвет. Трябва да се върнем към а, регламента, чрез който е създаден органа. Там кандидатите трябва да заявят дали имат а, интерес, дали и те след това биват подлагане на преценка. Този къса листа с имената на кандидатите се изпраща на съвета. Съвета се консултира с Европейския парламент преди кандидатите да бъдат назначени като членове на управителния съвет. Връщам се към регламент 178, регламент прият от парламента и съвета. Този регламент в същото време урежда и въпроса за съпричастността на членовете на съвета и връзките им с съответния сектор в промишлеността. Следователно, за да се противодейства на такива интереси, затова се изискват тези декларации за интерес да бъдат подаване. Информацията се публикува на сайта на Европейския орган. Тук трябва да направим едно разграничение между интерес и конфликт на интереси. Защото ако няма интерес и реч участие, правно участие, а, може да се отиде твърде далече и да се стигне до конфликт на интереси. Освен това бе споменати въпроса за научните съвети към Европейския орган. Там също имаме определена процедура, е, цялостна уредба, която изисква отново да бъде отразен въпроса за участие, за конфликт на интереси. Системата е много добре развита. А сега по въпроса за тези научни съвети, един от тях е свързан с ГМО. Мога да кажа, че на сайта на Европейския орган е, са публикувани декларациите за участия. Всичко е много прозрачно. Има биографични справки Процедурата вече разясних. Комисията си дава сметка колко е важен този аспект. Независимо от това, че в Европейския орган има изключително строга система, комисията смята, че е жизнено важно да бъде проведен диалог с агенциите, за да се укрепят предвидените процедури. По въпроса за това, което беше казано за въртящите се врати защото тук бе намекнато, че служителите в европейски органи идват от е, самите отрасли. Искам тук да посоча, че служителите на Европейския орган са подвластни на същия регламент, който урежда наемането на служители в европейските институции. Сиреч. Работа по досие, които биха могли да доведат до конфликт с заемани длъжности в миналото. Това е регламент, който урежда а, работата във всички агенции. Това е което мога да кажа за научните съвети и за управителния съвет на Европейския орган. Госпожа Алкен. Kind of so... Чудя се какво лекарство да им дадем на комисията, че да им подейства. Не сте осъзнали, че винаги има конфликт на интереси, ако обективно сте били на двете места – не ви трябва съдебно дело, за да откриете, да го установите това нещо като отговорност. Дори най-почтеният човек може да се окаже неподходящ за съответната позиция. Ако сме имали лице, което е заемало позиция в отрасъла, след това в органа, това го прави автоматично дисквалифицирано. По отношение на концепцията за въртящата се врата, може би не знаете, 2008 година имаше Сюзан Регенс, която беше в панела за ГМО. Тя беше назначена без да се проучат тези въпроси. Доколкото знам, през септември беше открито нещо друго. Друг член на борда, Даяна Пенаци, имала а, тесни връзки с хранително-вкусовата промишленост. Има няколко казуса. Тези хора може да са много почтени, но това не се знае. Няма възможност това да се установи. Затова се надявам да не е тук бананова република, да е ясно наистина какво е, е в е, изискванията. Е, това в регламента е хубаво, обаче тук не сме бананова република, не може да кажем, ами те са много почтени тези хора, може и на това и на онова място. Просто трябва да сме сигурни, че наистина сериозно се отнасяме към тези твърдения би трябвало цялата тази процедура за авторизация да се спре временно, не казвам като цяло да се прекрати. Да дадем пример с Монсанто. Преди половин година бе доказано, че а, те, тяхната царевица, ефективността и е намалена драстично. А, всъщност ГМО-то е доста нестабилен организъм това, което наричаме пък чудовищната пшеница, нали знаете, тази, която си расте насякъде, не може да се убие, не може да се унищожи, защото е резистентна на препарата Roundup, защото летят семената наляво-надясно. В Дания имаме ясен регламент, че трябва в съвсем затворена система да се държат тези ГМО-та. Тогава наистина може да е ефективна тази индустрия, ако системата е напълно затворена. Обаче ако се насаждат навън, тогава това води до много драстични последици. Трябва много да се внимава. Имам тук цял списък с текущи, би ги нарекла, скандали дори комисията да смята, че е хубаво тези прекрасни хора, почтени хора, носят чисти ризи и така нататък, е хубаво да, да са в органа. Моля ви, разгледайте всичките тези скандали. Трябва да се разреши този въпрос. Трябва да се помоли комисията да използва делегираните актове, което е възможно след Лисабонския договор – отново и отново Лисабонския договор се представя като документ, който е отворен към гражданите. Както тук, обаче комисията а, а, някакси не кани гражданите да участват. Те са оставени на страна. Трябва да има орган, който създава доверие и наистина в комисията да имаме доверие това, което тя прави. Благодаря ви. L'onorevole Evans. Госпожа Еванс. Госпожа Еванс. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Господин Брайан Джон представи случая много ясно и много ясни предложения направи за действията на нашата парламентарна комисия. Знам, че той всъщност представлява много широко обществено мнение – Сигурна съм, че колегите ще се съгласят, че това е един от най-притеснителните проблеми за нашите граждани. Получавам стотици писма по този въпрос и както каза вносителя на петицията, най-последното изследване от страна на комисията показва, че 61% от гражданите на Европа са против а, а, използването на ГМО, 59% смятат, че те не са безопасни за здравето на семейството и имаше призоваване миналия септември за забрана на ГМО и подобряване на процедурата. Над 1 милион подписа бяха събрани по тази петиция. Наистина, хората, които представляваме, се тревожат от тези въпроси. Искам да повдигна два пункта, защото колегите всъщност до момента обсъдиха основните неща. На първо място въпроса за легитимността въобще на Европейския орган за безопасност по храните и на второ място въпроса за независимата научна работа. Комисията каза, че много добре се изгражда и основава ЕФСА. Това обаче не означава, че тези въпроси не трябва да бъдат разглеждани то сериозно. Мисля, мисля, че до момента това обаче не е станало в комисията не смятам, че е отговорно или пък а, а, правилно ЕФСА да е органа, който окончателно се произнася по ГМО. Трябва всъщност от самия кандидат да се подаде, а, да подаде научните изследвания, т.е. Компанията е тази, която към момента представя научните изследвания за това дали ГМО е безопасно или не. Това не е независимо проучване. Дори при най-добра воля, компанията, която иска да продължи с отглеждането на ГМО, надали ще подчертае проблемите, които евентуално са открити по време на научно-изследователската дейност. И а, не е позволено да се използва материала за изследване, последващо изследване, който е използван първоначално в изследването на компанията. Така че а, има въпрос по отношение на научните резултати, които се представят в ЕФСА. Въпроса за конфликта на интереси, който да се обсъди детайлно тук. Тези въпроси са обсъждани в парламента детайлно в компаниите. Наистина има все повече и повече искания за независим орган, който да тества ГМО. Госпожа Оркен напълно правилно подчерта въпроса за делегираните актове. Комисията трябва да го вземе предвид. Но това, което се иска от нас в тази петиция, да се е да се подобри оценката на риска, да се огледат внимателно въпросите за безопасността и здравето и за независимото проучване. Както доктор Брайан Джон посочи, Европейския съвет през 2008 година се съгласи по всички тези пунктове, че е необходима реформа. И решенията на този съвет всъщност са приложени към петицията и в документите, които са раздадени на колегите. Искам да призова колегите да подкрепят тази петиция, защото това са разумни и ясни искания, които са представени. Има ясни искания за действие пред нас. Ако се върнем към законодателството, което регламентира ГМО, от нас се предполага да следваме принципа на предпазливост. Това е в сърцевината на тази петиция също. Чухме, че, вносите, че ще има а, обсъждане утре по тези въпроси. Надявам се а, по време на този дебат да се разгледат и тези въпроси, тъй като а, този дебат тече в цяла Европа. Този дебат бе представен и днес тук. Наистина е хубаво да се използва този форум, за да а, изразим гледните точки на хората, които представляваме и съм съгласна с госпожа Оркен. Благодаря. Grazie, колега Яр. Благодаря. Господин Ягри, имам два коментара да направя и едно предложение за това как да продължим работа. Изключително съм благодарен на госпожа Алкен за това, че направи разграничението между генното инженерство а, и съм изключително благодарен, че а, спомена тази тема за лабораторните инженерни дейности и зеленото генно инженерство и генното модифициране. Когато имаме е, генно инженерство, би могло да се стигне до това да трябва да затворим всички аптеки. От политическа и научна гледна точка трябва да подхождаме изключително внимателно към анализа на риска в областта на зеленото генно инженерство. Има проучвания в различните страни и анализът на риска в Европа трябва да бъде приоритизиран. Ако ние не го направим, други държави по света ще го направят. Всички стигат до собствени изводи на базата на различни методи за анализ на риска. Тогава може да възникне и въпроса не се ли опасявате да прилагате тази стратегия на европейския пазар? А какво става в Азия? Все пак ние не работим по един и същ начин навсякъде по света. И следва да се придържаме към собствената си методика. Може да има неща, които не са ясни научно. Това беше първото, което исках да кажа. И на второ място би трябвало да поискаме становища от различни научни среди. За, можем да отнесем и въпроса до економическата комисия, тази по селско стопанство. Говорихме за Европейския орган, за длъжностните лица, които работят там. И трябва да преценим към коя комисия да бъдат отнесени тези въпроси, но аз не знам коя е комисията, която трябва да излезе с становище. Затова нека да оставим този въпрос открит е, и да се обърнем с въпроси към Комисията по околна среда и обществено здраве, за да излязат с някакво становище за Европейския орган за безопасност на храните. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Какъв е риска? Риска е, че ние като политици в крайна сметка се окаже, че вместо да работим като политици, работим като съдии или като научни сътрудници. Не сме нито едното, нито другото. Това, което чухме от съвета и от комисията бе на първо място оценка на рисковете, предпазливост и така нататък. Това мен ме навежда на мисълта, че в а, зората на една хранителна криза Следва ясно да направим равносметка на това какво имаме и какво бихме могли да имаме благодарение на ГМО-тата, които може пък да ни помогна да разрешим евентуалния надостиг на хранителни продукти. Това първо. Второ, непрекъснато нараства натиска от страна на хранително-вкусовата промишленост, която сякаш ни тласка да стигне точно до този извод. По две причини при това. Колегите вече го споменаха. На първо място стои проблемът с почтеността, с е, етиката, професионалната етика, деонтологията, прозрачността на ЕФСА, които следва да получат подкрепа от нас като парламент. И второ, нещо, което е научно доказано от различни научни изследвания и в Европа, и в Америка, е, че така наречената храна от вериги за бързо хранене всъщност е една от основните причини за влушаване на здравословното състояние на нашето население такива е, вериги за бързо хранене има навсякъде и най-много в Съединените щати и оттам знаем какви могат да бъдат последствията. Защо тогава не реагираме? Човечеството наскоро трябваше да се изправи пред един друг е, важен проблем, като свинския грип. И какво се случи? Случи се това, че интересите на фармацевтичната промишленост направиха така, щото продажбата на съответни лекарствени продукти надхвърлиха надхвърлиха при това многократно очакванията, които бяха направили изследователите на риска. В смисъл, това, което може да се очаква като ниво на заболеваемост от този грип. Затова е рисковано да се доверяваме на критерии, различен от критерия на ЕФСА. Разбира се, че ще има разнообразни оценки на риска, в зависимост от това откъде идват. Европейският пазар, европейските граждани – трябва ясно да знаят на какъв риск се излагат, когато потребяват един или друг продукт. Смятам, че петицията трябва да бъде, да, да, да продължи да е висяща, да остане открита тъй като имаме нужда от становището и на комисиите ЕНВИ и АГРИ по селско стопанство и опазване на околната среда, едва след това бихме могли да се обърнем с устен въпрос към ресорния комисар, за да разберем какво смята да предприеме Еврокомисията. Така смятам аз, че ще дадем отговорен отговор на очакванията от нас. Благодаря ви. партиципация на на Благодаря ви за участието в този дебат. Много е чувствителен въпроса. Смятам, че коментарите, които чухме от участниците в дебата и броя на подписалите петициите показват важността. Комисар Дали получава лично тези петиции, така че това е още един показател за чувствителността на въпроса. Не смятам, че нашата комисия е в състояние да вземе решение по въпроса. Мисля, че всички колеги са съгласни, че не бива да закриваме тези петиции. Би трябвало да продължим дебата по тях. Най-малкото, защото те са, петициите са съпътствани с доказателства, добре аргументирани са, в синхрон са с общественото мнение. Ние също трябва да отразим това в работата си. Мисля, че следва да, да дадем гаранция на нашите граждани, че ще получим отговор от комисията, когато такъв съществува по един толкова важен въпрос. Някои колеги предложиха процедурно решение на въпроса. Някои казаха, че следва да поискаме становище от Комисията по опазване на околната среда. Можем да го направим. Това всъщност е добра идея. Обсъдили сме този въпрос с тях и доколкото си спомням, сме получили първоначален отговор. Но тук въпросът е процедурен. Те не са разгледали по същество целия въпрос. Мисля, че сега ние това искаме от тях защото, както споменах, въпрос е много чувствителен. Затова трябва да изпратим ново искане към Комисията за опазване на околната среда, да даде становище по същество и също да отправим молба към Комисията по селско стопанство в светлината на това, което чухме днес. Трябва да помолим, както вече казах, и Комисията по околната среда да се занимае с въпроса. Мисля, че ще имаме възможност да обсъдим въпрос с тях. Също трябва да поискаме допълнителна информация от комисията, която си мълчи. Доста мълчание имаше след получаването на петицията от комисията. Мисля, че трябва да напомним на комисар Дали, че трябва да вземе известни мерки, да каже какво възнамерява да прави по тези петиции за които ние сме много загрижени. Затова предлагам междувременно да се занимаем с всички тези задачи. Също така ще се наложи да получим и по-подробен отговор от службите на комисията. Междувременно предлагам и нашата комисия да изпрати писмо до Европейския орган по безопасност за храни... на храните, с което да ги уведомим, че някои много важни въпроси са повдигнати в нашата комисия, както от вносители на петиции, така и от членовете на комисията тези въпроси се считат за много важни и да поискаме изяснение от ЕФСА по тези въпроси. Също така няколко полезни предложения бяха дадени тук. Предлагам да се свържем и с Стела. Това е организация, която отговаря за надзор на дейността на много агенции. А, също така можем да поискаме от стола мнение по дискусията, която тече през последния един час. Ще оставим отворени тези три петиции, ще подходим по много пътища и е, се надяваме да получим повече отговори. Благодаря на вносителите на петициите, на подписалите ги и се надявам, че ще продължим да работим положително и конструктивно по въпросите, които повдигнахте пред нас. Сега можем да продължим с следната точка от дневния ред. 20. И по-нататък са следващите. Те са свързани с защита на а, някои културни обекти в северна Испания, в Сория, Номансия, Кастилия и Леон. Тук са вносителите на петицията. Давам думата на Мария Хесус Перекс Агорета. Сеньора президента, Госпожо председател, уважаеми дами и господа евродепутати, благодаря ви отново за това, че ни приемате с още едно искане. Преди две години бях тук, говорих пред вас, изложих проектите, които застрашавах културният и традиционен природен пейзаж на Номансия и Сория. След това изпратихме писмо всъщност вие, вашият председател на комисията Пети, господин Либицки, изпрати писмо на Испанското Министерство на културата, където изиска то да реагира и да запази, да защити Номансия от строителния натиск, на който е подложена в момента. Ето погледнете, Номансия е на снимката, оградена с жълта стена, която всъщност представлява римската стена на Сципион Африкански, а в зелено виждате една, един квартал от а, е, къщи, новопостроени къщи на еднофамилиарни жилища. В резултат на всичко това съдилищата в Бургос и Сория през 2009 и 2010 година забраниха иземането на земи от така наречения квартал Сория ДОС, две разположен на юг, тъй като застрашава всъщност културни паметници. С други думи, в крайна сметка успяхме да се справим с този смешен, меко казано, проект за ново строителство. Благодарение на, благодарение на съдебни решения с помощта на Европейския парламент и семейството на графовете Мари Чалар. Това обаче се случва на юг от града. На север и северо-исток нещата продължават да са тревожни. Ето за това в момента искам да ви говоря и да ви разкажа за създаването на така наречения квартал на околната среда. Струи се в горното течение на реката Дуеро на 8 км северо-западно от Сория. Това е регион с общностен интерес, обявен за такъв от Европейската комисия по предложение на автономна общност Кастилия и Леон и в съответствие с Европейската директива 9243 е включена в списъка на защитените зони с традиционен, културен и биоразнообразен характер – ето за това строителството на този квартал в крайна сметка бяха променени в смисъл такъв, че земя, терени, които не са в регулация, бяха превърнати в терени влезли в регулация. И всичко това се развива на едни мочурливи терени, където всъщност Министерството на околната среда на Испания не препоръчва строителство. Всъщност това е ясна забрана. Очевиден е и резултата, тъй като там, където започва строителството и прокарването на улици, всъщност всичко потъва в вода, наводнява се. Според местната управа на автономна общност Кастилия или Леон, това е един интеграционен проект, където, както виждате на виртуалното изображение, където ще се изгради град на околната среда, върху останките от римска номансия. 500 хектара и 500 милиона евро е досегашната инвестиция. Чета ви какво пише в проекта. В проекта пише, че ще се зачитат всички традиционни, културни, природни, исторически ценности на околността. Какво всъщност се случва на практика? Секат се дървета, пресушават се езера, разрушават се штъркелови гнезда, на чието място са издигнати, построени изкуствени гнезда, които нямат нищо общо с естественото местно обитание, с естественото местно обитание, на което на всичкото отгоре е, е сложено като чучоло един штъркел, фигура на штъркел да служи за примамка. А пък улиците, вече ви казах как се наводняват и започват да приличат на венециански канали. Проектът, значи, според неговите автори, зачита околната среда, топографските характеристики на региона, освен това е енергийно зелен, тъй като жилищата, които ще се построят, или поне 700 от тях, ще се продават заедно с електрическа кола, която, с която човек не може да се придвижва из така наречения град на околната среда. И в ляво погледнете и ще забележите един свод или чедър, който представлява всъщност стъклена бетонна сграда, която ще се изравнява с хълмът, с на където са, хълма, на който са разположени историческите рума, останки на римският град Номансия. Този стъклен бетонен покрив е един от седемте такива стъклени свода, които се предвижда да се изградят по поречието на река Дуеро до момента, докато тя се влее в Атлантическия океан на португалска територия. Не знаеме точно каква е целта на тези бетонни стъклени кули. Изпратих документацията още на времето, когато преди две години дойдох да изложа този проект. Разбира се, този проект по неизвестни за нас причини в крайна сметка и бе избрано да се развие в Номанси, а не където и да било другаде. Защо е нужно да поставяме под заплаха историческият характер на Номансия? Построени са 200 къщи на Калкан, в крайна сметка на един исторически хълм от римско време. Погледнете на тази възстановка, която ви показвам. Това би бил римският лагер, така бил изглеждал. Няма как обаче от археологическа гледна точка да се опазят, да се опазят археологически находки, които все още не са открити. Там няма разкопки, затова просто не е препоръчително да се започват строителни работи. Не се знае на какво ще, започ... на какво ще попаднат. Какво правят нашите строители? Почват да строят 1200 жилища. Погледнете и тази, този кадър, ако обичате, и ще отбележите колко напреднало е строителството на тези къщи. Ето там, де, където се вижда бялата колона, е, на времето се е разполагал лагерът на Сипион Африкански, който е ръководил обсадата на Номансия. Връщам се сега към мисълта си, а именно, че преди две години вече се обърнах за помощ към вас, защото става дума за европейско наследство в крайна сметка. Така че моля да напишете на заместника, председателката на местната управа на Кастилия и Леон, която освен това е, е съветничка и по въпросите на околната среда. Тя е всъщност инициаторката на този проект, наречен Град на околната среда, който преследва нашите, нашата историческа памет моля Европейският парламент отново да се обърне към министъра на културата на Испания, госпожа Гонсалес Синде, както и към госпожа министърът на опазването на околната среда и селските региони, госпожа Елена Еспиноза. Благодаря ви. Благодаря, каза председателят Вили Майер. Не знам дали господин Амалио или господин Алваро де Маричалар присъства днес сред нас и му давам думата. Амалио казва гос... граф Маричалар. Muchísimas gracias. Много благодаря. Е, моля да приемете извиненията на брат ми Алваро де Чалар. Той е в Аржентина и не може да бъде днес сред нас. Благодаря ви, господин председател. Преди 2144 години Номансия стана символ на достоинството на доблестта на един народ, който се бори за свобода и независимост. Рим след 20 годишни битки изпрати Сепион Африкански младши, за да се справи в крайна сметка с съпротивата на иберийците. И в крайна сметка Нумансия се предаде. Но Рим се поклони пред храбростта на номанците. Важно е да ви, защо ви разказвам всичко това, за да разберете за какво става дума, за един археологически, исторически център, който принадлежи на всички, на всички ни и през 21 век не можем да загърбим историческата си памет. Но Мансия, освен това, е първото място, където Рим експериментира с обсадната си стратегия, нещо, което след това практикува из ця... из цялата Римска империя. Освен това, нашият, нашето летоброене започва през януари и тогава, всъщност, когато Рим завоюва Нумансия, се слага началото на това летоброене. През 1882 година по предложение на Кралските академии по изящни изкуства и история, това е първият исторически паметник в Испания. Възпяване от много поети и през 2009 година Номансия е обявена за паметник от Европейският парламент. Исторически паметник в европейски мащаб. Наистина, пейзажът, който заобикаля Номансия, е също толкова типичен и разнообразен. Какво обаче наблюдаваме да се случва на този пейзаж, на тази земя? Въпреки многобройните призиви към строителите да престанат да разрушават природни исторически забележителности, както вече вие знаете като европейски парламентаристи. Всичко обаче, за съжаление, продължава да върви напред с надути платна, без да взима предвид критиките и препоръките на Испания, на Европа и на останалия свят. 40-метрови стъклени сгради се предвижда да бъдат построени срещу Нумансия. Промишлени зони, пречиствателни станции и всичко това се нарича град на околната среда. Освен това, жилищни постройки, почти залепени там, където на времето е бил лагерът на Сипион Африкански. Защо е нужно всичко това, след като вече има достатъчно административни сгради в околността? Защо в 21 век продължаваме да се държим така, сякаш не разбираме от думи? Освен това, там има мучурища, пълни с животински и растителни видове. Там текат водите на река Дуеро, откъдето са влезли всички и цивилизации в Испания. Има вече достатъчно инфраструктура с административен характер там. Защо трябва да се харчат пари за нови? При това днес, когато кризата, която ни разтърсва, е за първи път толкова тежка, за първи път от 100 години насам. Строи се неразумно, строи се неразумно в смисъл такъв, че има вече достатъчно сгради, даже някои от тях се строят с частни и публични пари. Защо не ги използваме? Защо не направим економии от мащаба? Това се иска от нас. Ние сме институции, ние сме граждани. Защо се държим така необяснимо безотговорно? Ако нещата се правят както трябва, от номансия могат да се извлекат много ползи. Има економически, туристически, научни ползи, които могат да бъдат извлечени от една съществуваща номансия, а не от една разрушена номансия. Номансия оцеляла сред, от, през вековете и следва ние да я опазим със собствените си ръце за собствените си деца. Затова се обръщам към вас с молба да направите всичко възможно за запазване на тази традиционна европейска памет, чието представител е Нумансия. Да не забравяме и биологичното, екологично разнообразие, което също би се е, оказало застрашено. Имаме пример, че това може да се случи. Това се случи вече с Сория 2, чието строителство бе спряно с ваша помощ. Затова се обръщаме към вас с молба да се изработи директива, в която да се изисква оценка за въздействие на всички строителни обекти върху екологическото и историческо обкръжение. Това всъщност вече е изразено като становище от много научни организации. Обръщам се към вас с молба да направите същото, което направихте през март 2009 година, за да може тези строителни проекти да отидат на друго място, а не в Номансия, като поставят под въпрос нашия здрав исторически разум. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на следващия оратор, давам думата на представителя на комисията Гонсалес Депас. Предон, сеньора. Си. Госпожа Гонсалес, извинете. Да, здра... добър ден. Господа евродепутати, господа вносители на петицията, бих искала да ви кажа в началото, че само говори от името на Генерална дирекция опазване на околната среда. Комисията вече се занима с подадените предходни жалби през 2004-2008 година, свързани пак с номансия както и с парламентарното запитване 6192 от 2009 година, питане на евродепутата Давид Хамерштайн. И така, що се отнася до града на околната среда, той вече бе разследван от Еврокомисията по една процедура за нарушение и нару... въпросното Въпросната процедура за нарушение бе приключена, тъй като изводът беше, че няма вредна, вредно въздействие върху околната среда искам да подчертая и, че съгласно информацията, с която разполагаме, законът на автономна общност Кастилия и Леон, въпросният град е законно построен, така както всъщност можем да прочетем в официалният испански държавен вестник. Сега, по въпроса за промишлената зона Сория 2, тя също бе предмет на разследване и в крайна сметка бе затворен. Затворена тази промишлена зона и целият проект бе изоставен, както всъщност подчерта вносителят на петицията. Важно е, разбира се, да отбележим, че националните съдилища са компетентните органи по тези въпроси и върху тях лежи отговорността да прилагат общностното право. В доклада от 2009 година за прилагането на общностното право се отбелязва, че все още съществуват висящи дела за някои от представените под формата на жалба дела на комисията. И това имам да ви кажа. Нещата са висящи. и комисията изчаква становището на съответните съдилища преди да вземе отношение. Госпожа Гутиеррес Кортинес има думата, казва председателят. Благодаря ви, господин председател. Така, почвам. Този проблем не е от вчера. извинете ме, но ще си позволя да съм малко по-обстойна. Европа и Европейският парламент, и европейските институции страдат от липса на конкретна идея за това, какви са нейните отговорности, проистичащи от тази директива за опазване на околната среда? Каква е нашата роля? Ролята ни е да блюстим за спазването на учредителните договори на всички директиви и регламенти. А пък в, в тази директива пише изрично, че трябва да опазваме историческото наследство. Ние обаче не го правим, защото не знаем как да го направим. Не знаем освен това как да приложим и 13 ти член от Лисабонския договор, където се казва, че трябва да се опазва економи... историческото наследство. Европейският съюз просто не знае как да изпълнява собствените си учредителни договори и техните изисквания. Трябва да научим крайно, да се научим крайно време е вече. Историческото наследство е важно. И за всички ни е ясно, че ако има нещо типично за европейската, нещо лично характеризиращо европейската история, то това са паметниците на съпротивата, и Номансия е именно такъв един паметник на съпротивата, където един цял народ се принесе в жертва на свободата. Това е част от испанската история. Винаги го пише, ако не на първата, поне на втората страница на всички испански учебници по история. Освен това, представлява и част от световното културно наследство. Какво искам да кажа с това? Че когато на един испанец му кажеш а, номансия, всички разбираме за какво става дума. За това, че всички като един стават на крак да защитават свободата и независимостта. Може би трябва да започнем работа по каталог, по списък на места, където европейци са били герои и са измирали до крак в защита на свободата и независимостта си. Не бива само да ходим да посещаваме и да се кланяме в Аушвиц. Има много места, където е била пролива на кръв за свобода и независимост. Ето това е символният характер на Нумансия. Сега, моята политическа група, когато беше на власт, когато управляваше, защитаваше точно обратното, на което аз сега, което аз сега защитавам. Това идва да покаже, че политическите групи винаги са успявали да стигнат до компромис, когато е ставало дума до, за номансия. Така че не виждам защо сега изведнъж започваме да строим къщи там, където на времето са се издигали дървета. И с това искам да кажа, че понякога економическите интереси се оказват по важни от идеите. И именно номансия сега ни дава възможност да докажем, че идеите продължават да са важни. Идеи, които особено се идентифицират с историческо наследство. Тук е застрашена нашата историческа памет. Няма защо да говорим за местообитания, за щъркели и за екология. Там, където има руини, там, където има римски крепости, е ясно, че става дума за историческо място, за историческо хранилище на нашата памет. Това е точно толкова европейско, колкото и защитата на местно обитанията. Смятам за скандално това, че непрекъснато напоследък ни се налага да се занимаваме с опазване на паметници на културното и историческо наследство. Това показва, че не знаем как да се справяме с това. За това се обръщам към комисията с изискване да отговори как по силата на договорите, как по силата на директивите бихме могли да работим по този въпрос. Има вече директива за опазване на околната среда. Всички знаят как да опазват околната среда. Когато трябва да се опази обаче историческо наследство, към какво да се придържаме. Бих се обърнала направо към а, към комисаря и да питам, и бих го попитала, на кой гише трябва да отида, за да ми опазят културното наследство? Или пък няма такова гише просто? Нещата са сложни и мрачни. Ето за това взех думата, за да покажа на комисията, че няма отговор на нито един от въпросите, свързан с околната среда. Благодаря. Е. Благодаря за изключително интересните теми. Госпожа Алкен поиска думата. Благодаря ви. Благодаря на Кристина Готиерес. Тя каза това, което исках да кажа. Мисля си тук, че имаме един съществен проблем. Културното наследство се споменава в ОВОСа, Очевидно, обаче не се отнасят сериозно към него. До тук това е само част от европейското мислене. И ще го кажа малко по-силничко. Хората са избрали правителство, което иска да унищожи страната си. Ако така са решили, добре, техен си е проблема. Това се нарича субсидиарност. Разбира се, ние се застъпваме за субсидиарността, но не имаме общо наследство. Мога да ви разкажа тук за нашето посещение с комисията в кампания и там видяхме огромни е, депа за отпадъци в парка около везуви. Везуви също е част от историята и наследството. Мога да подкрепя изцяло казаното. И предлагам да попитаме комисията а, какви според тях са възможностите за защита на общите ценности, а, които госпожа Готиарес ясно описа. Искам също така да отнесем въпроса и към Комисията по културни въпроси да направят една оценка на положението, защото те би трябвало да имат информация за този случай. Въпросът вече е споменат, но до тук не, няма сериозно отношение към проблема. И подкрепям предложението тази петиция да не я приключваме. Благодаря много. Други желаят ли да вземат думата? Добър ден. Добър ден. Добър ден, аз съм родом от Сория. И за това много се вълнувам от това, този проект за града на околната среда. Продължавам всъщност с казаното от госпожа Готиер, защото мене ме вълнува историческото наследство, но Мансия е световно, универсално историческо наследство и трябва да го опазваме. Но има и други неща, които трябва да опазваме и които ни тревожат. И затова искам да ви кажа, че кметството на Сория се вълнува изобщо от строителството на този град за околната среда, на околната среда. Вярно е, че този град на околната среда, наречен Гарай, е точно в средата на едно местообитание на редки птичи видове. Можеше на друго място да се построи града Гарай, можеше да бъде не толкова близко до останките на Нумансия. но моля госпожа Готиерес да предаде на нейната група НП, че всички се вълнуваме от това, дали градът Гарай няма в крайна сметка да наруши нашето спокойствие, спокойствието на обитателите на Сория и на Номансия, които от край време живеят малко в глухата провинция, имат един тих спокоен провинциален живот. За това се обръщам към господа Готиерре с молба да ни помогне нейната политическа група. Знам, че вече има прецедент без пряно строителството на промишлена зона Сория 2. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? казва председателя Вили Майер. Не, тогава аз искам да ви, да ви кажа няколко думи, тъй като съм особено доволен от факта, че продължаваме да работим по този въпрос. Когато на времето зачекнахме за първи път този въпрос, всички се обезпокоиха много от факта, че Номансия, град като номансия може да пострада. И за сега всъщност нещата са по-скоро положителни, защото се оказва, че Сория 2, този, тази промишлена зона е спряна, не се строи повече. Това всъщност ни дава право. Оказва се, че ние сме имали правото на времето, когато сме взимали решението. Значи поздравления за всички нас. Успяхме тази част на проблема поне да я парираме. Сега продължава да има строителни обекти, да се строи и, и тук трябва да вземем нещата отново в свои ръце. Предлагам да напишем официални писма на кметството и на управата на Кастилия и Леон, където да изразим безпокойството си от факта, че градът на околната среда Гарай би могъл да, застр... да застраши историческото наследство на Номансия. Сега, е, смятам, че думите на госпожа Готиерес, е, Кортина са много уместни и подкрепям нейното искане, тъй като по силата на член 202 от нашия регламент имаме право да предложим по опростена процедура резолюция, пленарна резолюция, тъй като няма директива, от чието текст да става ясно как трябва да се опазва европейското културно наследство. Затова предлагам да се възползваме от дебата за номансия. Номансия е символ, европейски символ. Значи, мисля, че бихме могли да се възползваме от тази сламка, която ни се подава ненадейно, за да може с подкрепата на всички политически групи да излезем с резолюция, по силата на която не бива да се предпоставя биологичното, екологичното разнообразие пред опазването на един културен паметник, исторически паметник. Петицията остава открита. Предложението ми е, освен изпращането на официални писма от, на представители от испанската администрация, да отнесем това до вниманието на говорителите на политическите групи, за да може по силата на член 202 на нашия правилник да дадем ход на предложението на госпожа Готиерес Кортинес. Госпожа Алкер. Мисля, че предложението за изпращане на писмо до Комисията по културни въпроси не бива да я пренебрегваме. por favor. Also den, äh, den ersten Teil würde ich erstmal zustimmen, was die Съгласен съм с първата част на предложението, що се отнася до писмото. Искам обаче да помислим за втората част на спокойствие, да помислим как да процедираме. Бихме могли да обсъдим съдържанието на писмото. Съгласен съм с процедурата, но що се отнася до съдържанието на писмото, следва да обсъдим това по време на заседанието на координаторите. Много благодаря, каза госпожа Гутиарес. Искам нещо още да кажа обаче. Когато в момента си даваме сметка как културното наследство се упоменава на четири пъти в Лисабонския договор, и всъщност непрекъснато се крием зад щита на субсидиарността, предлагам сега точно да се възползваме от всичко това и да пратим писмо и на председателя на Еврокомисията, за да ни каже, евентуално правната служба на комисията, какво значи исторически паметник, какво значи засилване на опазването на историческото и културно наследство. Това е компетентност, правомощие на Европейската комисия. Така че, ако искаме нещата е, да ги разрешим и с основи, нека така да постъпим. Понякога не е лесно и за самата комисия да изпълнява, да изпълнява своите правомощия, така че ние трябва да я тласнем към едно по-добро изпълнение на нейните собствени правомощия. Добре, благодаря, каза председателят Вилер. И така, ясно е значи, че петицията е открита. Благодаря на вносителите на петицията за това, че ни дадоха възможност да се запознаем с, с тази проблематика и освен това да и придадем един по-глобален европейски характер, свързан с опазването на архитектурни, исторически и културни паметници. Това първо. Второ, да изпратим официални писма до съответната национална инстанция, а именно кметството и автономна област Кастилия и Леон, след това да отправим писмо и на председателя на Еврокомисията, както и на следващата среща на говорителите на политическите групи да изискаме предложение за парламентарна резолюция по силата на член 202. Резолюция на пленарно господин Яр. Всъщност това беше ваше предложение. Сега искате отново думата. Заповядайте. Äh, Може да се окаже, че е, всъщност не работеше превода, нещо се изгуби май. Е, трябва да говорим за съдържанието на писмото по време на събранието на координаторите. За тези писма, които вие говорите, аз съм съгласен, че трябва да се изпратят, но съдържанието им трябва да бъде обсъдено по време на среща на координаторите. Възможно е да сте го чули това, но не потвърдихте, че сте го чули. Да, да, разбира се. Писмото може да го прочитат всички политически групи и ще отразява това, което току-що в момента обсъдихме. Официалното писмо до местните испански органи също ще бъдат на ваше разположение и ще отразяват дебата, който проведохме. Пак го повтарям. Да, вносителите искат думата. Да, благодаря, господин председателю. Аз просто много скромно искам да предложа нещо. Ако е възможно да се, напи, да се изпрати официално писмо и на госпожа министърът на културата, тъй като правителството е всъщност собственик на това номантийско наследство, така че тя трябва да бъде информирана. Разбира се, че кмета на Сория, кмета на Новия град Гара и кмета управника на Кастилия и Рион също трябва да бъдат информирани, но министърът на културата също. Да, добре, каза председателя, разбира се и на нея. И така, минаваме към точка 21, а именно петиция, внесена от Алваро Фернандес Доран с испанско гражданство относно проект за магистрала през испанските перинеи. Вносителите не са тук, така че давам думата на комисията господин Сърбет Мартин. Благодаря, господин председател. комисията предостави своя доклад в парламентарната комисия по петиции въз основа на съществото на запитването, като този доклад бе съставен от службите на комисията. Въпроса, който стои тук, е плана за изграждане на магистрала в Сарагоса ще е връзка с а, магистрала А28. Това е част от по-голям проект. А, магистралата А28 между Джака и Наваро. Това беше а, фокуса на запитването и разследването, което бе проведено от комисията. Като част от а, това разследване видяхме какви са притесненията, повдигнати от вносителя на петицията. Резултата от тази проверка всъщност беше следния. През декември 2002 година е направено проучване за оценка на въздействието върху околната среда с положителен резултат, който дава зелена светлина за изграждането на магистралата. Декларацията по ОВОз е всъщност последната стъпка в процедурата за даване на разрешително. Овоз е извършен за магистралата. 56 альтернативи са разследвани и 11 възможни коридора също са били разгледани. На по-късен етап 6 от коридорите са разпърчетени, разделени на няколко секции. Пак няколко варианта са разгледани и са разгледани също мерки за свеждане до минимум или за компенсация на въздействието върху околната среда. Въздействието върху а, флората и фауната а, са, е било разгледано. Резултатите от процедурата по оценка заключават, че възоснова на избраните опции и альтернативи и техническите решения, които се прилагат, както и мерките, които ще се възприемат, това всичкото ще доведе до незначителен ефект върху природата в засегнатите обекти. В ОВОз се твърди, че ако има някакви изменения и ако а, има въздействие върху язовира и а, влажните зони, тогава а, маршрута трябва да се промени, като тук кметството трябва да вземе конкретно решение. Идеята е да се сведе до минимум въздействието и да се гарантира че няма да има отрицателен ефект върху обекти от общностен интерес. Проекта е изменен и язовира наистина е свързан с въздействие върху нивото на водата в язовира. Тоест имало е нарушаване на нивото, намаляване по-скоро в Арагон а, пътната агенция излиза с нов маршрут. Това всъщност е обекта и на петицията. Този нов маршрут също е бил обект на ОВОз и ОВОз има положителен изход. С положително становище се излиза. Това е проект, който е разгледан и се покрива от директивата за оценка на въздействието върху околната среда. В директивата се казва, че държавите членки трябва да извършат проучвания за всеки индивидуален случай, като прилагат прагове и критерии, определени от държавата членка, за да се прецени дали трябва да се направи пълна оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с директивата или не. Процеса на скрининг се прави от властите по околната среда, които са компетентни по съответния въпрос в съответствие с критериите по приложение 3. Те разглеждат съответния обект, потенциалното въздействие върху него. През 2006 година е решено че не може да се идентифицира въздействие върху околната среда, следователно не се изисква нова оценка на въздействието на околната среда. Следователно, тук става въпрос за изменение на проекта, което е било оценено. На първи етап е имало пълна оценка на въздействието върху околната среда. Следователно, комисията не смята, че има нарушаване на общностно законодателство тук. Благодаря каза председателя. Иска ли някой думата? Eh, Ако няма коментари, искам да кажа нещо. Uh, uh, Като имаме предвид uh, становището и оценката на Европейската комисия и те потвърждават, че ОВОСа е направен по надлежния ред, че няма тежки последици за околната среда от изпълнението на гореспонатия проект, предлагам тази петиция да бъде отнесена към дело. Благодаря ви. С оглед на това, като чухме току-що <laughs> от господин Бустинаро. Аз бих искал просто да кажа, преди да я отнесем към дело тази петиция, да поискаме мнението и на Франция. Тук наистина имаме един любопитен случай, който е свързан с е, европейското измерение магистралата стига до билото на Пиринеите от испанска страна. О, обаче от другата страна на билото, от френска страна, няма магистрала, защото е защитена зона и не може да се строят а, магистрали. Пиринеите обаче са си същите, били те испански или френски. Как може така, <laughs> как е възможно изобщо от единия склон на Пиринеите да могат да се строят пътища и магистрали дори, магистрала, която трябва да отвори врата към, стран, към Франция, а пък от Френс, на френския склон на Пиринеите региона да е защитен и да не може да се строи магистрала. Така че предлагам, предлагам да се обърнем с питане към Франция като държава, за да ни обяснят как са разрешили този проблем, защото всъщност има шосе, но то не е в категорията на магистрала. магистрала. Ето това е моето предложение. Бостинаро, заповядайте пак. Благодаря. Доколкото зная, единствената предпоставка за магистрала между две страни през граница трябва да, да бъде договорен двустранно или по линия на ТНТ. Тоест да е част от трансевропейските транспортни мрежи. Тази магистрала част ли е от проект по трансевропейските магистрали, питам комисията? Не. Значи, ако не е част от двустранна спогодба и от Темте, тогава защо да се обръщаме към френските власти за допълнителна информация по проекта? Не искам тук да притискам никого или да го притеснявам, но доказателствата са неоспорими в сравнение с много други случаи и а, защо да добавим още една петиция към дневния ред? Най-любезно ви моля, господин председател, и ще повторя това свое предложение. Нека приключим с тази петиция. Госпожа Алкен, може би комисията ще ни отговори. Доколкото чух тук от Вилимайер, не става дума за пътен проект, а за това как да защитим този район. И ако той е под закрила във Франция, и слушайте ме, моля, но нека помолим комисията ако, да ни каже това съображение взето ли е предвид. Във Франция подхода е друг – по отношение защитата на тази планина. Благодаря. И аз не исках да прави от мухата слон. Просто споделих с вас. Заповядайте, господин Яр. Съгласен съм до голяма степен с колежката Алкен. Не е част от петицията, но а, тя се съсредоточава изключително върху зона в Испания. Ще продължим вероятно с други петиции и по-нататък от същото естество, но явно няма проблеми във Франция. Ако има проблем от френската страна, тогава можем да продължим да разглеждаме тази петиция. Ние не можем на собствена отговорност да продължаваме разглеждането на тази петиция, така че съм съгласен с господин Бостинаро, румънския ни колега. Добре, тогава приключваме тази петиция. Просто бях споделил с вас и така си остава като споделена информация. Пиринеите са едни, европейска планина, защо от едната страна е едно, от другата е друго. Но просто го казвам. И така, 22, 22 точка, петиция от Даниел Херобурус, френско гражданство от името на зелените от страната на баските относно екологична, т.е. относно летището в Уентеррабия. Благодаря, господин председател. Приятно ми е да ви се представя. Представлявам Асоциация Андао Бидасоа. Това е френско-испанска екологична организация. Имаме 19 830 подписа в подкрепа за проекта на летището в Рабия, близо до Сан Себастьян, страната на баските. Ето сега погледнете на картата, за да видите къде е географски разположена. Надясно Надясно е селото Фуенте Рабия, 16 000 жители и от малко по-нагоре Ирун, 60 000, след това Хендая от другата страна. А пък по средата е абатството Бидасоа, това е традиционната граница и на средата, значи на Бидасоа, едно летище. Летището е на снимката, която ви показвам, пистите на летището и самолета се виждат. И там в дъното абатството и църквата на Карл Велики. Така, за какво става дума? Пистата всъщност може да бъде удължена. И защо може да бъде удължена? За да могат да кацат и да излитат повече самолети. Каква е целта на всичко това? Просто така както съществува в момента пистата за излитане и кацване не отговаря на изискванията и не може да приема повече полети. Ако се удължи пистата. Това ще предизвика протест във Франция. Припомням ви, че 20 000 подписа са събрани от общо население 80 000. Виждате колко е значителна тази пропорция. Френските местни власти и правителствените власти и правителствените представители са против удължаването на пистата и разрастването на летището. Защо мислите, че това е така? Защото в крайна сметка ще има повече акустично замърсяване. Погледнете на тази друга снимка, ако обичате. Ще видите пристанището, ще видите и плажа, крайбрежната ивица покрита с фин пясък в залива В залива има малки островчета, както може да видите. Ето ви и края, в ляво, края на пистата и първите къщи от селото Фуенте Рабия. Надясно пък е първите, са първите къщи на селото Ендая. Ето отново снимка с оста изток-запад и това е една сграда, постройка на броени метри от пистата. В тази постройка са разположени офиси на фирми, работещи в Ендая. Те са изложени на въпросното шумово замърсяване в прекомерна степен. То е просто непоносимо. Просто трябва да млъкне човек, ако говори с някой в Ендая или в Уентерабия, когато каца самолет. Познавате всички и от другите последствия, свързани с въглеродния диоксид, както и с изтичането на керосен, което е свързано с кацането на самолети понякога. Нанасят се щети на околната среда, на околната среда в смисъл и на историческа такава, имам предвид абатството. Какво ще направим? Ще потъпкаме отново правата на защита на едно исторически защитено място. Освен това, разрастването на летишният комплекс би довело би, до, би довело до нежелателни явления сред птичата популация, която обитава мучурищата, които ви показах на картата. Ето за това, тази, това летище е определено като особено опасно, тъй като е разположено в въпросният силно изрязан залив, навлиза в мучурището и пилотите трябва да бъдат обучавани специално. Натура 2000 е нещо, което от край време е било в центъра на внимание на Евросъюза, а пък мучурищата и птичата популация са именно част от тази Натура 2000. Ето за това има толкова протести пора срещу проекта. Благодаря. Взимам сега аз думата. Аз съм говорител на Организацията на зелените от двете страни на границата на страната на баските. Наистина, виждаме всички как въздухоплаването се разраства масово поради нискобюджетните, нискобюджетните компании – и как милион и 500 хиляди пътници всъщност биват превозвани. Нещо, което е крайно необяснимо в времената на криза, в които живеем и при завишената безработица. едно друго селище, което е разположено в близост до летишния комплекс, също би пострадало. През март 1992 година в Мадрид бе взето решение всички летишни комплекси да бъдат строени така, щото да не оказват никакво вредно въздействие върху селищата или местообитанията, разположени в близост. Какво се случва днес обаче? Няма никаква причина, поради която там да има две летища. Летището в Фуенте Рабия и летището в Байона, откъдето излитат всъщност големи апарати, мощни самолети към едни и същи туристически дестинации. Би могло да се помисли за обединението на тези две летища на Фуенте Рабия и Байона, което всъщност е разположено в Биарриц. Това би било възможно, може да се използват тези две летища за един полет, ако се организира транспорт. Това разбира се би помогнало и на всички останали обитатели в региона да живеят по-спокойно. Отговорността за управлението на летишните е, структури се пада на местните власти, но разбира се, има и европейско измерение, когато става дума за въглероден диоксид и останалите парна, парникови газове. Така че вместо да се конкурираме, бихме могли да се съюзим. Мисля, че комисията би могла да помогне тук на субсидиарността. И за това ви моля, дами и господа, да оставите открита тази петиция, и да продължавате да обръщате внимание на факта, че в близост до този летищен комплекс има зона на Натура 2000, където има мочурища и мигра... миграционни птици от видове изложени на изчезване. Заповядайте сега, каза председателя Сервет Мартин от името на комисията. Благодаря ви. Петицията засяга обекти, които са част от Натура 2000 в Испания. Тук се занимаваме с удължаване на пистата на летището в Пуентерабия и какъв ще е ефекта от това. По отношение на правната защита на тези обекти, комисията иска да подчертая, че залива Джигунди е определен като защитена зона за птиците и обект от общност обществен интерес по отношение и на директивата на дивите птици и на директивата за местообитанията. Според тях всеки план или проект, който не е пряко свързан с управлението на даден обект или не се изисква за управлението на даден обект, но би могъл да окаже въздействие, значително въздействие върху такива обекти, трябва да бъде обект на предварителна оценка на въздействието върху околната среда. Щом се оцени въздействието, едва тогава компетентните органи трябва да определят дали, дали няма да има съществено въздействие, съществени щети върху съответния обект или не. Компетентните органи трябва да се уверят, че са изпълнени условията преди да упълномощят изпълнението на план или проект, преди в този конкретен случай да дадат разрешение за удължаване на пистата в Фуентерабия. Според информацията, която е на лице в комисията, в този момент Оценката на въздействието върху околната среда за удължаването все още не е завършена, т.е. все още тече това оценяване и следователно компетентните органи все още не са в състояние да определят дали проекта е съвместим с защитата на обекта и затова и самия проект все още не е получил разрешително. Оценката на въздействието върху околната среда все още не е приключила и ние не сме в състояние да определим дали има нарушение на общностните правила. Госпожа Алкен. Uh, Мисля, че имаме съвършенно ясен пример, ако си спомняте едно разследване, което правихме в тази комисия миналата година за Натура 2000 и прилагането на директивата в държавите членки. Едно от нещата, което беше посочено изрично, бе, че когато имаме работа с Натура 2000, трябва да търсим приемливи альтернативи. И тук слушам сега и се оказва, че имаме три летища а, в малък радиус, 30 км. Прекалено е, абсурдно е. Сега да се строи голямо летище на такова място. Тук ни бяха представени екологични съображения хора, сигурност, ежедневието. Всичко е заплашено от това грамадно летище. Аз лично не го разбирам. Дори да искате да привличате туристи, защо да унищожите прекрасния пейзаж? Нещо логиката не ми се връзва. Не само в Испания и другаде се прави всичко, за да бъдат привлечени туристите и се унищожава природата. Така че не бива да казваме, че трябва да се провери дали има несъответствия, а да се търсят и други альтернативи, защото те съществуват. Доколкото зная. Може би можем да дадем отговор сега. Моля ви. Използвайте си средствата и природата по разумен начин. Така че трябва да се направи едно проучване на трасето. Не казвам, че не трябва да се строи. Но отговорът трябва да е не. Според мен е ясно. Много благодаря. Благодаря. Сега има думата господин Рулан. Е. Благодаря. Аз познавам този регион в юго в е, югозапада, извинете, често ходя там. Познавам пристанищния летишния комплекс и вярно е, че е недостатъчен на пръв поглед. Сега, е, комисията казва, че ОВОС е проведен предварително, това е логично всъщност. Въпреки това обаче не знам дали ние трябва да предлагаме альтернативи. В крайна сметка това е приоритет, прерогатива на френското правителство или на френската местна управа, ако се провали проекта така както е замислен, защото в противен случай това би означавало намеса в инвестиционни проекти от наша страна или в проекти с екологично значение. Така че аз съм за тази петиция. Смятам, че трябва да я подкрепим. И след провеждането на тази втора оценка, която се очаква, бихме могли отново да преразгледаме петицията и да решим тогава дали сме за или сме против. Това обаче трябва да бъде взето като решение, когато проектът се роди. Благодаря. Господин Бостинар. Съвсем накратко. Господин Бощинара, Бощинар има думата първо, госпожа Алкен. Няма проблем. Първо, за какво става въпрос тук? Правилното изпълнение или по-скоро липсата на такова на Натура 2000 и директивата за местообитанията. Дали става въпрос за европейски правила? Да, става, значи те трябва автоматично да се прилагат. Тук трябва да поискаме първо да видим резултата от ОВОз, който все още не е приключил за това какво можем да направим сега в настоящия момент. Да се изпрати писмо на местните власти, с което да им напомним, че трябва да се изпълняват правилно и да се спазват европейските правила. И второ, петицията трябва да остане отворена до момента, в който получим отговор от властите и в момента, до момента, в който Европейската комисия ще направи окончателна оценка на ситуацията, свързана с проекта. Благодаря ви. Сиора си, сеньора Аукен. Сега госпожа Аукен. Преди малко казах нещо погрешно. 80 км е радиуса, има 3 а, летища, т.е. до 30 км от а, настоящото летище има друго летище, но в радиус от 80 км са 3. Това е за информация на колегите. Друго нещо, което искам да им кажа е, че трябва да се уверим, че има альтернативи ако нашата задача е тук да разглеждаме такива петиции, то тогава ние можем да казваме да, има альтернатив, затова провеждаме мисии за установяване на положението на място. За това разглеждаме решенията взети от местните власти. Трябва ясно да кажем, че има альтернативи. Това е свързано и с правилата по Натура 2000. Е, Благодаря казва председателя. Давам думата отново на вносителите на петицията, преди да приключим работа по тази точка. Да, благодаря, господин председател. Просто да добавя нещо. Имам един въпрос. Не знам обаче на какво равнище трябва да се водят тези овоси. И имам, имам едно решение от 2003 година на съответния орган от е, югоисточна Франция, където се казва черно на бяло, че не се препоръчва този орган и неговият е, синдикат по-точно не препоръчват разширяването на летишния комплекс. Не знам дали това би могло да послужи. Благодаря. Благодаря. В такъв случай, след като изслушахме господа евродепутатите и мнението на комисията, можем да оставим открита тази петиция. Благодаря на нейните вносители. Писмото, което предлага да напишем господин Бустинаро, също е добра идея. И искам да ви кажа, че аз прочетох един предварителен доклад от АЕНА, това е организацията, която управлява летишните комплекси. И там пише, че разширението на летищен комплекс с повече от 500 квадратни метра не е необходимо да бъде проучено и подложено на нова процедура по оценка. За това смятам, че в резултат на всичко това наистина трябва да оставим петицията открита и да продължим работа по въпроса. Благодаря и сега прехвърлям отново председателството на председателката на нашата комисия. Passiamo quindi alla petizione numero 23. И така, продължаваме с 23-та точка. Това е петиция от Герхард Холцингер за планиран магистрала на Канарските острови. Ще дам думата на комисията, тъй като вносителя не е тук. Благодаря, госпожо председател. Това е петиция 1429, внесена от господин Холцингер за екологичната устойчивост на предложена магистрала в Лапалма, в, на Канарските острови. Вносителят е помолил за а, екологична оценка на устойчивостта на тази магистрала от Лакрус и Аудиридане в, на Канарските острови. Той смята, че Същото би могло да се постигне с разширяване на съществуващата пътна мрежа. Той повдига и въпроса за финансирането от регионалните фондове за най-отдалечените райони. Най-напред по оценката за екологичната устойчивост. Моя колега от Генерална дирекция околна среда ще направи няколко коментара по този въпрос. Що се отнася до освояването на средства от регионалните фондове, бих могъл да кажа, че от а, името на генерална дирекция Реджо, испанските власти а, са изпратили информация в която се казва, че не е получена а, нито цент от европейските средства. Така че този въпрос попада в правомощията на националните и регионалните власти. Минавам нататък. Комисията споделя загрежеността на вносителя, като имаме предвид ограничителните разпоредби в Лапалма, би трябвало строителните работи да се ограничат само с а, модернизация на съществуващата инфраструктура. От 2003 до 2006 година на Канарските острови а, средствата, които са заделени, са използвани за пътна инфраструктура, магистрали, 40 км нови пътища са построени и 130 км километра а, са били обект на поддръжка и основен ремонт. Споделяме загрижеността, нещо, което е отразено в оперативната програма. То се отнася до, за периода до 2013 година. Тук има един приоритетен въпрос, а именно регионалните и местните пътища регионалната пътна мрежа може да бъде усъвършенствана, за да осигури по-добра връзка към летищата и пристанищата. Стига това да е част от е, плана за транспортни услуги на острова и това е съзвучно с желанията на вносителя на петицията. Сега давам думата на колегата от Генерална дирекция околна среда. Добро утро, госпожи и господа, депутати. Вносителят възразява срещу изграждането на магистрала на остров Лапалма. Правото на Европейския съюз в областта на околната среда също е посочено. Взимам повод от казаното от колегата преди мен, както се случва с други петиции а, в тази област, магистралата е относима и има към а, директивата за а, извършването на овоси. Там се прави разграничение между проектите, които попадат в приложение първо. Там е задължително да има ОВОС и а, проучвания по второ приложение. Магистралата, магистралите по принцип попадат в обхвата на първо приложение. С други думи, задължително е да има извършен увоз преди да започне строителството. Овосът е един вид гаранция, че последствията за околната среда могат да бъдат установени преди компетентни органи да вземат окончателното решение и така обществеността има възможност да изрази мнение, провеждат се консултации – и всички изразени становища трябва да бъдат взети предвид преди вземането на окончателното решение. Властите, освен това, трябва да осведомят е, обществеността е, за съдържанието на издадените разрешителни. Проект за магистралата на остров Ла Палма е на ранен стадий. Комисията смята, че овосът е уместното решение и вносителя има право да повдигне въпроса. Съответно, би било прекалено рано на този етап да излизаме със становище дали е нарушено правото на Европейския съюз. Комисията не би могла да се намеси на този етап – Европейските средства няма да бъдат използвани за строителството. Освен това, проектът се намира на един много ранен етап и овосът, който следва да бъде извършен, все още не е завършил. Благодаря. Благодаря на комисията, господин Бощинаро. Госпожо председател, предвид на това, което каза комисията, че няма да има европейско финансиране по този проект, но когато става въпрос за магистрала е, зависимо, е, е задължително да се направи овоз. На първо място трябва да направим следното, да оставим отворена петицията и второ да изчакаме момента, в който завърши овоз и да видим по какъв начин притесненията, изразени от вносителя на петицията и други заинтересовани страни, ще се съотнесат към изхода от ОВОз и по какъв начин ОВОз ще се справи с проблемите, свързани с въздействието върху околната среда. Така че според мен трябва да остане отворена петицията към момента. Allora, l'opinione condivisa da tutti, lasciamo aperta la, la... Явно това мнение е одобрено и от останалите. Ще оставим петицията отворена, да видим как ще се развият нататък нещата. 24-та точка, петиция 764 от 2006 от Филипе Ригле и петиция 133 от Жан Раул Дювал. Не присъстват вносителите, за това даваме думата на комисията. Мадам ла президент, honorable membre du Parlement. Благодаря. Уважаеми дами и господа, бих искал да ви обясня как стоят нещата с, тази, с тези две петиции и предлагам да се спрем на четири точки. Първо, какви са исканията на вносителите, какви са действията предприяти от комисията в отговор на тях. На трето място факта, че вносителите на петицията, вече са се обърнали към административно съдилище в Франция, което е излязло с решение по въпроса и накрая да ви запозная с правният и технически отговор, който получихме на нашето искане за становище. Да, става дума, значи, за изграждане на 15 хектарен парк, където също така парк за отдих, където има паркинги, басейни, както и различни алеи и други паркови инсталации. Къде е разположено всичко това? Това е на общината Дюизон в близост в близост до место обитание, където отново има защитена популация птици, защитена както от Европейската директива Хабитат, така и от специализираното френско законодателство по въпроса. И така, разрешаване, строително, строи, разрешението за строителство и за влизане в урбанизация изобщо на този терен е било преиздадено през 2007 година. Тогава са последвали 12 други разрешения всъщност за строителство през 2008 и 2010 година, които са модифицирали началното разрешително. Защо се е налагало това? Защото регионалната дирекция по околната среда е изразила мнение, изразила особено мнение, което е трябвало да бъде е, взето под внимание при издаването на крайното разрешение за строителство. Какви са аргументите на вносителите на петицията? Те са четири. Първо, те твърдят, че проектът не би трябвало изобщо да бъде разрешен, тъй като оказва неблагоприятно влияние върху защитени е, зони и е започнато строителството без предварителен оповоз, въпреки овоз. След това те смятат, че изпитванията и анализите с научен характер не са били достатъчен за разписване, достатъчни за разписването на крайното положително или отрицателно мнение. Какви са отговорите на комисията? Първо, да не забравяме, че комисията започна през 2008 година процедура за нарушение срещу Франция, тъй като бяха отчетени нарушения. Нарушения по смисъла на липса липса на достатъчна информация на съответните европейски власти, които трябва да разрешат или да забранят. Ето в това се изразява европейското дело за нарушение срещу Франция. След това френските власти, които запитани три пъти не са дали отговор и не са предоставили допълнителната информация, която им се иска. В резултат на, която им се изисква. В резултат на това започва обилен обмен на писма между френските местни власти и европейските инстанции относно това, кои защитени проекти принадлежат на Европа 2000, кои на други защитени региони. Всичко това с цел да се установят евентуалните последствия. Въпросният проект, както вече ви казах, е бил обект на съдебно дирене от административни съдилища във Франция, тъй като разрешителните за строеж не са били правно издържали сезираните съдилища по този въпрос са взели под внимание факта, че обектите принадлежат на Натура 2000 от една страна, а от друга страна взимат под внимание факта, че цялата предоставена документация сочи сякаш, че няма да има отрицателно въздействие. Следващата стъпка е било, било сезирането на апелационния съд в Нант. И днес сутринта разбрах, че делото ще се гледа на 22 март 2011 година и че всъщност съдебното решение на този апелативен отговор ще излезе в края на април. И една последна подробност, подробност резолюция на Европейския парламент от 2009 година, резолюция по, за работата на комисията Пети, твърди, да, се твърди, че тази комисия пети се занимава единствено с процедурни въпроси, когато съществената част от информацията е всъщност обект на субсидиарна отговорност на държавите членки. И в нашият случай става именно дума за това да се транспонират европейски директиви и да се въвеждат в практика на национално равнище, тълкувани в светлината на общностното законодателство. И така, е, административното съдилище във Франция е постановило, че разрешението за строителство е валидно съгласно правните изисквания. И така, анализът до тук сякаш ни води до следните изводи. Изводите на комисията сочат, че няма нарушение на европейското законодателство относно проекта. Проектът, според вносителите на петицията, просто не трябва да бъде разрешен, авторизиран. Но интерпретацията, която даваме ние, нашето тълкование е, че нямаме основание, на което бихме могли да дезоторизираме въпросният проект, тъй като въздействието му не би било в достатъчно значими граници и не би нарушило всъщност състоянието на защитената област, която се намира в близост. Тоест, ако въздействието на един проект не защитава в крайна сметка оцелява, не застрашава в крайна сметка оцеляването на защитената зона, то това не е достатъчно обстоятелство, поради което може да се забрани един проект. Каква е на последно място сега техническото становище? Техническото становище е същото. Няма значителни отрицателни и изобщо няма значителни въздействия върху разположените в съседско защитени зони от Натура 2000. Това е същевременно и гледището на местната управа по екологични въпроси, които излизат с становище, че няма заплаха от е, въпросният проект за биологичното разнообразие на региона. Става дума за едно единствено всъщност местообитание, което е защитено, но не е приоритетно в е, разпределението на приоритети на директивата Habitat. И така, освен това, самият проект за строителство на парка предвижда вече редица мерки по строителство на бунгала, на бариери и така нататък, които да опазят по възможно най-добър начин защитените територии и видове. И така, Европейската комисия и съответната генерална дирекция смятат, че няма заплаха или няма неизпълнение на предписанията на директивата за дивите птици. Или поне не за тези птичи видове, поради които е била обявена за защитена тази зона. Затова становището от 2009 година е положително. Въпреки, че все пак тази ОВОС не е била предварително проведена, така както предписва директивата от 2005 година. Това обаче, дали ОВОС трябва да бъде преди или след началото на проекта обнародван, представлява едно приложение към дилетивата с положителен характер. С други думи, нямаме елементи, нямаме информация по силата, на която бихме формулирали отрицателно становище. На трето място, носителите на петицията смятат, че тези оценки за, за, за въздействие са изработени в неподходящ момент през 2005 година, когато вече е имало отрицателно становище. Отрицателно становище, което служи за основание на вносителите на петицията. Допълнителната ОВОС, изработена през 2007 година, вече е, е по-подходящо разположена в времето и изводът е, че съществуват достатъчно основания, които позволяват да се оцени въздействието на проекта. Има два водоема, около които би се развило строителството на парковите инсталации. В резултат на това възниква въпроса за това как ще бъдат управлявани тези речни водни маси и как ще се разположат те в бъдещия парк. И тук местните компетентни власти са дали положително становище за тяхното въздействие. Благодаря. Колега Укен. Uh, Съвсем накратко. Знаете ли дали вносителят е поискал становище от Европейския съд? Дали може да заведе дело там? Поискано ли е такова становище? Le pétitionnaire a saisi la cour d'appel. Не. Други въпроси има ли? Волан. Non, enfin, ce... Oui, madame la présidente, ce n'est pas une question, mais euh, je pense que... Не е въпрос, госпожо председател. Prego, allora la Commissione, pensavo volesse rivolgere un'altra domanda. Мислех, че има друг въпрос към вас, но щом не е въпрос, заповядайте да отговорите на госпожа Окен. Les pétitionnaires n'ont pas saisi la Cour européenne de justice de l'Union européenne. Ils ont saisi donc. Няма заведена процедура пред Европейския съд. Става въпрос за административния съд в Нант, пред която е заведена процедурата. През април е заведено, през май ще излезе решението. Ще видим какво ще излезе най-накрая. Възможно е вносителите на петицията да се обърнат към апелативния съд в Нант след това. Господин Булан. Мисля, че повечето правни стъпки са били вече предприяти по смисъла на френското законодателство, а и европейското става въпрос вероятно, щом са взети всички стъпки предвид, тогава можем да приключим с петицията сега. Благодаря. Явно има консенсус по това, значи закриваме петицията. Благодаря на представителите на тази петиция. Последната петиция е от Дан Бренан. Тя е свързана с замърсяване или твърдения за замърсяване в Килкени. получихме една бележка, в която се съдържаха отговори на някои от въпросите повдигнати от подписалите петицията. Сега ще дам думата на вносителите, за да представят петицията. Благодаря на вашата комисия, за да кажа какви са проблемите. По трети път вече излизам с тези проблеми. В нашата ферма се установяват големи щети. Спрели са производството си фабриките за тухли през декември. Намалява се въздействието с 30% след затварянето на фабриката но се надяваме да се окаже натиск върху ирландските власти. Това вече, никога да не се случва. Okay. Do you want me to start again? Because of the inter- Do you want me to start again? No. And um, we need an issue трябват ни уверения, че ще има натиск върху ирландските власти, че това никога вече няма да се случи. Не искам за бъдеще да бъда изправен пред този проблем. Не знам всъщност какви ще са последиците в пълен мащаб върху фермата ми има група научни работници с мен, които могат да докажат това и също така ветеринарен лекар, на който сега давам думата. Госпожо председател, казвам се Том Севън, ветеринар. С големи животни се занимавам от 62 година. Бил съм във фермата на Дан Бренън, През последните 6 години работя в нея в януари 2003 към Министерството на земеделието ветеринарната служба започна разследване по отношение на лоша ефективност в тази ферма. 18 месеца по-нататък излезе междинен доклад, в който се твърдеше, че няма заболяване в фермата и салмонела бе отхвърлена като инфекция. Няма никаква хронична пневмония или а, други а, заболявания, които са периферни и също се установява, че фермата се ръководи добре. През май 2005 година също не са установени заболявания, които да са проблем. Три години по-късно, когато а, излиза съответния доклад, много от заболяванията, които се установяват в Ирландия, всъщност се установяват и във фермата на Дан Бренан. Имаше всъщност специалисти, които се занимават с всички въпроси във фермата, с здравеопазването, с храненето и така нататък, но преди самия доклад се появяват тези заболявания. 2007 година всъщност вече няма следи от тези заболявания 2005 година много млади животни са били пожертвани и постмортен всъщност били следвани. Е, имало е поражения на тънките черва и също така в костите. Доколкото аз знам, най-сериозните поражения са на скелетната система. Всъщност, костите не са се втвърдили в младите животни. А също така а, се минерализира меката тъхан в а, сърцето и белите дробове. Според мен това е много сериозно нещо, дори и от гледна точка на човешкото здравеопазване и а, трябва това да е червена светлина. Вместо това проблема е пренебрегнат, разгледан е като несъществен и тези малки проблеми, всъщност, според тях, са големи и меките кости е голям проблем. Не може да се обвинява фермера, че не е изолирал болните животни или нещо такова. Също така има един голям доклад през 2009 година. Той е извършен от Сивира в колежа по ветеринарна медицина в Дъблин. Има всъщност твърдения, които показват, че предишни доклади са некомпетентни. Откакто господин Бренан започва да се занимава с селско стопанство, той е трябвало да се измести от а, първата си домашна ферма в а, този а, доклад се твърди, че трябва близо до фабриката да са а, че няма проблем да са близо до фабриката тези а, животни, но а, има а, намаляване всъщност увеличаване на телесното тегло, след това преместване. Има обаче минерални заболявания, свързани с минерализиране. През 2002 година се диагностицира селен в ниски нива и всъщност се казва, че нямало никакъв ефект от тези ниски нива на селен. Ако има кадми обаче, по-добре да се разгледа и селения, дали има остатъци в месото. Трябва да има някакъв баланс по отношение на кадмия, селения и така нататък, за да има минерална ефективност. Няма всъщност безопасни нива на тежки метали и тяхната токсичност при отглеждането на животни. Те имат винаги огромни поражения върху отглеждането на животни особено ако се вдишат а, тези а, тежки метали, те имат а, токсичен ефект. Ло, влушава се здравето и а, това води до а, различни а, хронични и а, сериозни заболявания и това се наблюдава като тенденция от 1992 година насам. През 2006 година и 2009 година се издават тези два доклада, обаче те според мен представляват обида за ветеринарната професия в Ирландия. Госпожо председател, уважаеми депутати, аз съм Хайман, Саймон Хайт, аз съм еколог и представлявам Сдружението на ирландските земеделски стопани. Завършил съм в университета в Лимерик, доктор на науките съм. Не представлявам обаче тук университета. Бях привлечен към този случай през 2005 година от тогавашния председател на нашата асоциация, който трябваше да е тук. През юли 2007 година бе отбелязано значителното влияние върху околната среда. Това бе очевидно на комисията, която посети а, фермата. Миналата година бе, а, бяхме запознати с доклада, който излезе през 2009 година. В него бяха а, изложени причините, поради които ние бяхме толкова притеснени, тъй като имаше а, превратно представени факти бе подготвен доклад между няколко компетентни органа и от 2006 година насам бяха доказани, бе доказана несъстоятелността на изводите и констатациите в този доклад, който претендира, че представлява истината. В течение на годините бяха направени различни екологични проучвания в тази ферма и ефекта, който а, имат а, веществата върху растител, растителността и замърсяването. Също беше отчетено. Замърсяването е, е ограничено в определен район от фермата, вредите са достатъчно тежки, изгарят растенията и умират. Има ясна връзка между появата на новите щети и лошото здравославно състояние на говедата в тази ферма. Докладът доказва, че има и още една взаимовръзка между тези явления – защото тези явления се наблюдават тогава, когато заводът е работил, но не се наблюдават, когато той не работи. емисиите на газове съдържат замърсители, които биха могли да са причина за тези щети. флороводород, хлорводород. В доклада на агенцията имаше а, несъстоятелни обяснения. Флоридите се наблюдават от завода и в последствие бе установено, че всъщност завода декларира само половината от стойностите, защото инструментите не са били калибрирани както трябва. Следователно, техните изчисления са използвали погрешни референтни стойности Проучванията, които беше направила Агенцията за опазване на околната среда, включваше и изследване за отражение върху живота. В него не бяха отразени реалните резултати и съответно влезе в пърно, пълно противоречие с реалното състояние на този район. район. Съответно резултатите са неотносими. Професионално наблюдение бе проведено на място, докладват се замърсяване и вреди, но се твърди, че тези вреди са били нанесени на по-ранен етап и се дължат на замърсители. Бе доказано, че такива не са открити, освен малко увеличените нива на флуорида бяха събрани проби от растителността, но това бе направено с месеци закъснение. не бяха открити а, тези химикали във растенията и съответно се твърдеше, че те не са причинили а, тяхното а, отмиране. Според е, моделите, които са използвани за емисиите, част от фермата бе доказано, че е много по-силно замърсена и има много по-голяма наситеност с замърсители, отколкото други места в района. В доклада също така се посочва, че най-високата наситеност на кадми на част трябва да е в определени райони на фермата – тежки метали, също така газови емисии. на лице са неоспорими доказателства, които сочат, че вероятният замърсител е всъщност местния, местната фабрика за производство на тухли. Следователно, можем да заключим, че причинителите на смъртта на растителността са същите причинители за влушеното здравословно състояние на говедата съчетанието на тежки метали и други химикали обяснява различните симптоми, наблюдавани при говедата, които са докладвани от ветеринарните лекари. През 2010 година бе направена допълнителна екологична оценка, не бе установена от допълнителна вреда на растителността. През юли 2010 година растителността започна да се възстановява същото се наблюдава и във фермата. А, унези растения, които почти бяха умре, измрели през 2008-2009 година се възстановиха. Това са констатациите от наблюденията. Във фермата се наблюдава изключително високо подобряване на здравословното състояние. Подобри се производителността. Можем ли тогава да обърнем гръб на всички тези промени, които са свържени с сезонната функциониране на фабриката? Според мен, разследванията, които са правени, търсят причини а, и а, не отчитат комплексно а, всички причинители. Но също както при мозайките, които сглобяваме, следва да отчетем значимостта на всеки отделен елемент в съвкупност с другите. Едва тогава можем ясно да видим какъв е резултата. Сигурно можете да си представите колко изнервени са вносителите. А, когато онези, които са призвани да направят проучването, а, не са видяли цялата картина и не са се умели да сгубят отделните парчета на мозайката. Затова ви призовавам да си дадете сметка, че е, отношението към този фермер е изключително недоброжелателно. тук дори не споменаваме загубите, но той също така а, трябва да защити доброто си име и това семейство най-после трябва да получи възмездие, истината да излезе наяве. Всичко това е изключително важно за много други хора, които следят развитието по случая. Сега давам думата на господин Джей Джей Лихи. В интерес на един по-добър дебат, може би не бива да добавям нищо повече на този етап. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на представителя на комисията. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Комисията и преди е правила коментари по тази петиция. Направили сме някои допълнителни проучвания и проверки след коментарите, но заключенията, до които достигнахме, не бяха променени кой знае колко проучихме тази тухлена фабрика, заедно с ирландските власти, възоснова на информацията от вносителя. И самите власти също представиха информация. По това време информацията, която беше дадена, предизвика някои въпроси от страна на комисията към ирландските власти, особено по отношение на разрешителните за тази тухлена фабрика, какви са ограниченията и условията върху нея, както и инспекциите и проверките върху нея, проведени от компетентните власти в Ирландия. Конкретно се съсредоточихме върху замърсяването с кадми и с експлуатационното състояние на самата фабрика. Както бе подчертано от вносителя в неговото изказване днес, сега вече фабриката е закрита. Разгледали сме информацията, която е предоставена преди закриването на тази фабрика и по-конкретно експлуатационното разрешително, дадено от властите на тази тухлена фабрика по отношение на спазване на директивата за замърсяването. Разследвахме стойностите на емисиите възоснова на разрешителното, нивата на емисии и лимитите са в съответствие с това, което бихме очаквали да видим по директивата за замърсяването и депонирането на отпадъците. Също така, ирландските власти ни дадоха информация по няколко техни проверки, които са проведени по този въпрос. И, както се посочва в информацията от тези власти, нивото на замърсяване с кадми може да обясни проблемите във фермата, но пък в самите доклади не се заключава, че това е така. Комисията иска да подчертае, че прилагането на европейското законодателство е в компетенциите на компетентните власти, но възоснова на интегрирана комплексното разрешение за тази тухлена фабрика, ние също не можем да открием нарушаване на европейското законодателство. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Някой колега иска ли да вземе думата? Господин Магинес госпожа Магинес. Благодаря. Е, още обаче е, не съм готова да взема думата. Ми aveva indicato questa richiesta di parola. Извинете, аз мислех, че искате думата. Някой друг иска ли думата? Освен госпожа Магинес, господин Яр. Благодаря. Имам въпрос към вносителя на петицията тъй като тук имаме един проблем. Огромни загуби и щети върху фермата, или поне твърдения за това, което дори застрашава живота и продължаването на съществуването на тази ферма. Подозренията падат върху екстремните нива на кадми, но има съмнения по отношение на източника на този кадми Вносителя твърди, че това е тухлената фабрика, но комисията твърди, че няма доказателства, поддържащи това твърдение. Ако всички а, стойности са в рамките, било то поради проблем с а, калибровката, това да не е така. А, мисля, че по-скоро в петицията има твърдения които може би не са намерили своите аргументи. Вероятно това отравяне с кадми идва наистина от фабриката. Явно има показания, че след затварянето на фабриката нещата са се подобрили до голяма степен. И това е една ситуация, която ясно е доказателство за нашата комисия. Ако говорим за правна защита или а, обещетение, това е в ръцете на националните органи. Благодаря. На колега Мегинес. Uh, before... Госпожа Магинес, преди да се изкажа, моля за пояснение. Поканени ли са били представителите на фабриката за тухли да присъстват тук днес? Hanno scritto una nota che c'è stata изпратиха писмо, което е приложено към досието. Би трябвало да го имате. Не, въпросът, който зададох, беше друг. Бяха ли поканени да присъстват и присъстват ли? Мисля, че имат представител. Винаги каним всички страни по петицията. Би трябвало да имат представител тук. Да, имат. Благодаря, госпожо председател. Първо, приветствам с добре дошли вносителя и неговия екип. Моля да ме извините, че пропуснах началото представането на този въпрос. Бях на друго заседание. Както каза колегата Петър Яр, е, има добра новина. Подобрило се положението във фермата, но проблема на господин Бренен и неговото семейство остава. Той не е отстранен изцяло. Не е ясно защо се е случило това. То продължава вече няколко години. И слушах е, и прочетох отговора на комисията технически погледнато те казват, че са проучили доказателствата и не са установили наличие на проблем. Освен това, прочетох писмото от тухуарната. То е много подробно. И излага тяхните виждания. Мисля, че тук сме стигнали до задънена улица. Дан Бренен не е удовлетворен и той води тази битка вече редица години. Аз всъщност не зная как можем да помогнем ние като комисия по петициите. Чухме какво казва комисията, чухме казаното от господин Яр, че трябва да има нарушение на общностно равнище. Същинския проблем тук е подкрепен от научни доказателства тук нямаме научен съвет, който ясно да каже какъв трябва да бъде анализа. Въпроса с кадмия, това е много сериозен, то бе повдигнат и миналия път. И експертите сега казват, че това е единичен случай на превишени нива на кадми. Комисията приема това становище. Така че очаквам секретарията тук да ни даде насоки как да вървим нататък по този въпрос, а не само да трупаме а, доказателства и да не съумяваме да го приключим окончателно този случай, за да може семейство Бренен да получи удовлетворителен оговор. Така че въпросът остава открит. дали може комисията по петиции да постигне напредък или просто да оставим този въпрос да тлее. Благодаря. Първо, има един основополагащ принцип, уреден в правилата на Европа. Замърсителят плаща. Щом има замърсяване, той плаща. Тук имаме случай на замърсяване, несъмнено. Теоретично погледнато обаче нямаме замърсител. Правени са различни оценки по много обтекаем начин и юридически погледнато те са неприемливи. Погледнете четвърта точка от документа, който ние получихме по досието. Той гласи Агенцията за защита на околната среда е установила несъответствие в 4 от 5 случаи. Има 2 случая на несъответствие. 2 от 4. Половината. Как тогава да заключим, че няма замърсител, когато констатациите и доказателствата сочат, че има несъответствия? праговите стойности са превишени. И последния ми въпрос. След като компанията е преустановила експлоатация, като някакво чудо, околната среда се е възстановила. Европейската комисия вярва ли в чудеса? Или пък ни трябва научно доказателство? Защото ако няма замърсител, и изведнъж околната среда се възстанови, значи се е случило чудо. И тогава трябва да помолим папата да посети това място и да го обяви за свято. Тук се заиграваме с а, двусмислици. Понякога те засягат а, много драматични събития. И ако има замърсяване, то тогава компетентните ирландски власти трябва да посочат кой е замърсителя, а пък ако няма замърсяване, защо се случват чудеса? Трябва да се внесе яснота. И в оценката на комисията заключенията са неприемливи, защото вие не казвате изрично имало ли е нарушение, имало ли е замърсител и ще плати ли този замърсител за замърсяването или не. Вие тук ни казвате, изглежда като чели, но не е ясно. Това е една трагедия, пред която е изправен този земеделски стопанин. Кой ще му плати за това? Или това са съпътстващи щети, като при натовските операции. Значи имаме несъответствие, не спазване на екологичните стандарти. Щом има нарушение, някой ще плати и то в огромен размер. В същото време обаче ние приемаме едни двусмислени формулировки. Както от ирландските компетентни, нека ги наречем компетентни органи, а също така и от Европейската комисия. Вие трябва да посочите с пръст виновника. Кога е нарушил и кога ще плати. Имаме европейски правила и те трябва да бъдат спазвани. Компетентните ирландски органи спазили ли са правилата? Приложили са едно към едно стандартите за замърсяване? противен случай, какво става? Аз горещо призовавам тук петицията да не я закриваме и да чуем името на замърсителя, който трябва да плати. Благодаря. Грация. Прегор колега collega Благодаря. И аз ви благодаря.